Possiamo cominciare i nostri lavori? Можем ли да започнем? Преди всичко, както обикновено, искам да ви информирам, че нашето заседание се предава по интернет. за да е ясно, дневния ред беше разпратен още на 14 януари и ако нямате възражения, ще се счита за прият. Господин Таран поиска да се изкаже по точка 11 доклада на Търковски. Евентуално ще направим това утре. Сега тъй като не виждам възражение, считаме дневния ред за прият. В папките си ще намерите документите от изследователските служби, които обобщават резултатите от процеса на ратификация. Има и друг документ, посветен на транспонирането в националното законодателство на държавите членки на приятите споразумения. Днес цялото ни заседание е посветено на прилагането на договора от Лисабон по отношение на Европейския парламент. С удоволствие виждам тук видни личности, които приеха нашата покана да поговорим по темата, която вече не веднъж сме засягали. И за днес с, с тяхното сътрудничество и ще ги цитирам Антонио Витурино, председател на института Жак Делор, който беше комисар, когато аз бях в комисията по правни въпроси, господин Ингъл Перниче, директор на института Уолштайн към университета Хумболт в Берлин. Срещали сме се вече в Берлин. Той идва ли за семинар в Брюксел? Господин Кристенсен, представител на Европейската комисия. господин Янис Мелоди, за съжаление, не успя да дойде. И сред нас е и... Той е член на Европейския център за политика. Но тук е господин Блокманс, член на Европейския център за политически изследвания и господин професор Паркас, член на Института за международни отношения във Варшава. Надявам се да не съм забравил никого. Гос... Казах, господин Кристенсен, че сте тук. Благодаря ви за участието. Днешната дискусия, несъмнено, ще обогати е, информацията ни за е, засиленото участие на парламента и е, за, участието на е, председателството. Господин Ран. Господин Ранжел, искам да приветствам с добре дошли нашите гости и експерти. Първия оратор в рамките на първата експертна дискусия ще е господин Антонио Виторино, когато вие представихте. Мисля, че няма кой знае каква нужда да правим подробни представения на проекта доклада, защото няколко пъти вече сме обсъждали този доклад. Съдържанието е добре познато, познати са проблемните области от доклада. Искам просто да обърна вниманието на всички, включително и на експертите, върху основните цели на този доклад по собствена инициатива. Първата цел е да се опитаме да разтълкуваме, бих се изразил така, да създадем доктрина, Относно различните членове на Лисабонския договор и тяхното изпълнение. Като не забравяме естествено, че не трябва да напускаме рамката на отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Това е в центъра на нашето внимание. Идеята не е да поставяме диагноза на настоящото положение, а по-скоро да се подготвим за новата бъдеща Европейска комисия, за номинирането на председател на комисията и на комисари. Основната ни цел тук е да определим доктрината, която парламента би трябвало да изгради и да следва в хода на преговорите. Тъй като ще има преговори с съвета след изборите през май. Ето защо опитваме се да анализираме настоящото положение. И след това бихме искали да се е, опитаме да представим една доктрина. Каква позиция би следвало да защитава парламента в процеса на преговори? Това е една от е, целите. Тя е ограничена сама по себе си, но не трябва да забравяме, че за първи път ще се прилагат на практика разпоредите на Лисабонския договор. Имам предвид във връзка с номинацията на комисари и председател на комисията. На второ място трябва да поговорим по някои проблемни аспекти, които са част от рамковото споразумение между комисията и парламента. Те са част от между институционалните отношения. Освен това, има някои разпоредби, които биха ни насочили към споразумението за по-добро законотворчество. Това споразумение, последната му версия, датира от 2003 година. С други думи, тук имаме и до известна степен законодателна процедура. На трето място искам да поставя ударението върху международното измерение на Европейския съюз и международните отношения. По-специално, преговорите по споразумения, каква е ролята на парламента, каква е ролята на комисията, доста проблемна тема. И в заключение, трябва да кажа, че ние проявяваме интерес към отношения, основани на действително разделение на властите. Ние сме доста сдържани за сега. Не е съвсем ясно какво искаме като евродепутати. Но мисля, че за да укрепим легитимността и доверието в европейските институции, би следвало да се борим за по-голяма автономия, а не да ограничаваме автономията на отделните институции. И ето защо ние сме предпазливи в своя подход. Например, много е важно да се спомене квалифицираното мнозинство. Можем да споменем обаче и отделното предложение, предложението за, за, за отделни мерки, които могат а, да засягат само един комисар. Налице е една ясна тенденция. Модел насочен към разделянето на правомощията. Това са основните цели. Да разтълкуваме Лисабонския договор, да изготвим доктрина, която да следваме след изборите, да разрешим някои технически проблеми, като делегирани актове, актове за изпълнение, международните споразумения, международното измерение и накрая този идеологически проблем за разделението на властите. Знаете, че там, където няма разделение на властите, няма и демокрация. Знаете какво смятам аз по тази тема. Мисля, че ще е изключително полезно да чуем нашите гости, експерти. Веднага ще дам думата на моя приятел Антонио Виторино. Заповядайте. Благодаря ви, уважаеми депутати, господин председател, господин докладчик. Преди всичко, благодаря ви за поканата. Бих искал да отговоря на вашето предизвикателство, като се спра само на някои ключови въпроси, за взаимоотношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Ще говоря за политическата легитимност на комисията, за политическата роля и ефикасността на комисията и взаимоотношенията между двете институции в сферата на законодателните правомощия. Ще ви помоля обаче да направя няколко предварителни бележки. Обеден съм, че в близко бъдеще основната характеристика на институционалното устройство на Европейския съюз ще бъде нещо, което Жак Дълъг преди 50 години нарече диференциация. Еврозоната, страните, които са в економическа и паричен съюз, имат призванието да бъдат сърцето, същината на задълбочената економическа интеграция. Искам да бъде разбран правилен. Европейски паричен съюз е една от централните политики на Европейския съюз, изключение на Обединеното кралство и Дания. И това различие между държавите членки беше регламентирано от договор от Маастрихт. Обаче този економически паричен съюз най-вероятно ще се развива и стълбочава съответствие с логиката близка до логиката на засиленото сътрудничество, т.е. правила и ангажименти, отнасящи се до конкретна група държави членки, споделящи обща валута и задължени по силата на договора да се присъединят към еврото, когато отговарят на съответните критерии. Както наблюдаваме, отскоро някои от промените и тенденциите в правната уредба на Европейския съюз не бяха възоснова на междуправителствени споразумения. Смятам, че това, което е важно от конституционна гледна точка е как да се гарантира целостността на Европейския съюз и неговата институционална уредба – при разработването и развитието на економически паричен съюз. Особено законодателните правомощи на парламента, правото на инициатива на комисията и съдебния надзор, упражняван от Съда на Европейския съюз. Смятам, че всички сме наясно с това, че задълбочаването на економически и паричен съюз ще породи напрежение, ако не е противоречие между вече 18-те държави членки в еврозоната и общия пазар, голямата Европа с 28 държави членки. За това смятам, че целостността на европейските институции е от ключово значение да се сложи край на тези потенциални противоречи и напрежения. При все това на мен ми се струва, че е ясно, особено за парламента, че е изобщо изключено да създава друга институционална уредба, която да е изключителна за еврозоната, без да се зачитат сега вече действащите институции. Капацитетът ни да развиваме економически и паричен съюз, обаче изисква адаптиране и промяна в някои от тези институции. Например, възможно е да се създаде комисия In the parliament, I know this is not... по въпросите на еврозоната към Комисията на Европейския парламент по економически и парични въпроси. Обаче парламентът би могъл по този начин да отговори на въпросите, отнасящи се до динамиката на европейския семестър. По силата на член 13 на фискалния договор, това би било полезно, както и да се гарантира политически диалог между Европейския парламент и парламентите на държавите членки. След тези предварителни бележки за диференциацията и нейното институционално въздействие, бих се спрял на въпроса за политическата легитимност на комисията. Както току-що каза докладчика, ние сега ще въведем нова система за определяне на председателя на комисията. И тук виждам някои колеги, които участваха в конвента и имаше различни варианти. Конвента отхвърли възможността за пряк избор на председателя на комисията, обаче отхвърли възможността да останат нещата непроменени. Тоест да няма никакъв резултат между изборите за е, няма никаква разлика извинете, между резултата на изборите за Европейския парламент и изборите на председателя на Европейска комисия. Беше сметнато, че е необходимо да има такава връзка така че да се отчет резултатите на изборите за Европейския парламент при определене на кандидата за председател на Европейския който да бъде избран в Европейския парламент. Тази връзка вече е направена от няколко политически групи. Те заявиха, че ще излъчат свои кандидатури за председател на Европейската комисия преди изборите за Европейския парламент. Искам да ви припомня, че тази идея беше също така спомената преди 50 години от Жак Делор, тогава председател на Европейската комисия. И необходимо е, разбира се, да се използва това, да се привлекат гражданите, да участват по-активно в европейските избори и да се пречупи тенденцията, при която е много ниска избирателната активност. Ако искате да тълкувате договор, обаче, трябва да признаете, че няма автоматична връзка между решенията, формулирани от политическите групи и решенията, които ще бъдат взети от Европейския съвет. Най-важното за мен е, че нито едно политическо семейство при следващите избори ще има само по себе си достатъчен брой места, за да гарантира и избор на председател на Европейския съвет. After the elections, especially in the framework of the... И в рамките на процеса на консултации, предвиден от договора Очевидно това ще се извършва от сегашния председател на Европейския съвет и ще създаде прецедент за бъдещето. Мисля, че това би било наистина много вълнуващо, но също време много деликатно. Защо трябва да знаем какви ще са политическите условия, политическия контекст за тези консултации, какъв ще бъде резултатът от тях? Първо, дали ще има един общ кандидат, подкрепен от политическите групи в Европейския парламент, които да формират достатъчно широка коалиция, гарантираща това, че ще има необходимите гласове за избор на председател на Европейската комисия. Или дали преговорите ще се отнасят до бъдещия председател на Европейската комисия и ще бъдат абсолютно отделни до споредните преговори, които обикновено се водят по също време за други позиции. Например, върховния представител, председател на Европейския съюз, чийто мандат изтича в края на 2014 или възможния постоян председател на Еврогрупата. Мисля, че повечето от нас сте видели в миналото, че тези преговори са свързани с много различни видове баланс. Баланс между половете, баланс между севера и юга, баланс между различните политически ориентации, баланс между запада и изтока. И дори ако се обърнем към миналото, може да се окаже, че най-активните политически групи, които ще влязат в Европейския парламент, няма да отговарят на онези политически сили, които са на власт в съответните държави членки, представени от съвета. Разбира се, много неща зависят от доверието между Европейски парламент и комисията и към тези институции, също така към Европейския съвет. Тук трябва да говорим за двойствения характер на Европейския съюз. Европейски съюз на гражданите, но и на държавите членки. Аз съм убеден, че най-вероятно новата комисия ще се основава върху една широка коалиция, където ще бъдат представени три или повече политически семейства и със сигурност предвиждам, че това няма да бъде следващия мандат, когато ще имаме типичната опозиция, каквато е характерна за националните парламенти. Но да приключа с този аспект, много ще зависи от отправните позиции при преговорите на политическите групи и в съвета, а също така от справедливостта и способността на консултациите които ще състоят незабавно след изборите за Европейски парламент и мисля, че и парламента и съвета са просто обречени да постигнат съгласие, за да и събегнат катастрофална ситуация при назначаването на новата комисия. Вторият аспект е политическата ефикасност на Европейската комисия. Като говорим от историческа гледна точка, полит Политическият принцип в основата на комисията е бил принципа на колегиалност. Вътрешното устройство на комисията и политическия стил на някои от основните действащи лица отслабва обаче принципа на колегиалност при функционирането на комисията. Говоря по този въпрос още от договорът Ница, прият през 2000-та година. Има много аргументи в полза на една по-голяма или по-малка комисия, като че ли тук няма оптимално решение, обаче със сигурност необходимо е да се вземе политическо решение. Договорът от Ница реши, че комисия трябва да бъде по-малка, но на практика това решение беше отменено след референдума в Ирландия. И след това комисията стана комисия от всички комисари, които представляват всички държави членки. И мисля, че в функционирането на комисията може да се очакват три новаторски елемента. Първо създаване на набор от клъстери от комисари и ръководството на заместник председател на комисията, който ще засилва колегиалността във всекидневната работа. Вече има такива, естествено, образували се кластери, например, външната политика, е, разширяване, добросъседска политика, хуманитарна помощ, развитие, но могат да бъдат създадени и други кластери, например за вътрешния пазар, друг за економическите и парични въпроси и трети за гражданството. Мисля, че динамиката на кластерите ще подпомогне политическата сплотеност в комисията. времено смятам, че при определен брой портфели някои комисари биха могли да отговарят за по-конкретни политически сфери пряко на подчинение на друг комисар или заместник председател на комисията. Например, комисар, който отговаря за финансовите услуги, който ще до някъде, може така да се изразим, придаден към комисаря по вътрешен пазар или заместник председателя по вътрешния пазар. Разбира се, политическите решения, когато става дума за политическите насоки и законодателната инициатива, ще се взимат от цялата колегия комисари, от всичките 28 комисара, въз основа на принципа един човек, един глас. При все това, по удобни новаторски моменти ще бъдат обединени с необходимостта да се да дадат правомощния председателя на комисия да определя отделните комисари. Ще бъде ли възможно трудно да се намери правилния вътрешен баланс в един огън 28 члена, ако председателят на комисията не може да избира между 28 души, някои от които са избрани по доста неубедителни политически причини, не отговарящи на общия европейски интерес. Мисля, че държавите членки трябва да осъзнаят, че новият председател на комисията ще има повече свобода за вземане решения и че това е абсолютно оправдано от политическа гледна точка. Абсолютно е ясно, че председател на комисията следва да отчита не само резултатите от изборите за Европейски парламент на европейско ниво, но също така и резултатите на изборите за Европейски парламент на национално ниво. И в заключение ще спомена само сътрудничеството по законодателните правомощи. Смятам, че договорът Лисабон създаде по-съвършенна двукамерна парламентарна система с две камери или две колеги, които от парла, извинете, от договор в Лисабон се разглеждат като равнопоставени. И мисля, че опит на Европейския парламент от влизането в сил на Лисабонския договор доказва, че това е правилен подход и че той е ефикасен. При все това смятам, че едно нещо е да се признае, че по време на всички тези години от приемането на един европейски акт при цялото упражняване на законодателни правомощия комисията изгуби от територията си и е изгубила силата си на честен посредник. Някои правомощията на комисията са били отеглени по време на преборите. Смятам, че това е естествено. Това е последица от зрелостта на двукамерната система на законодателна дейност, която съществува в Европейския съюз. Обаче смятам, че е правилно комисия да запази правото си на законодателна инициатива при развитието на законодателния процес в бъдеще. Балансът между трите институции е изключително значение и смятам, че той трябва да бъде запазен в съответствие с Лисабонския договор. Както тук ще спомена Пола Ранжел, аз с него съм съгласен, би било добре, ако има едно тристранно междуинституционално споразумение за изясняване на критериите за законодателството за делегираните актови и актови за изпълнение. И има разлика, веден от Лисабонския договор. Това е нещо ново и разбира се от основно значение и трите институции да постигнат съгласие по използваните и прилаганите критерии при изготвянето на основното законодателство и определянето на делегираните правомощия и реалния обхват на актовете с изпълнение. В това отношение знам, че е абсолютно необходимо да се съчетае сътрудничеството между институциите при политическото планиране и годишното и многогодишното планиране и да има също работещи междуинституционални споразумения, които според мен следва да се отчитат от трите институции като такива и за това да се избегнат частични междуинституционални споразумения, които могат да бъдат противоречиви и които няма да подпомогнат изясняване на политическите цели на Европейския съюз като цяло. Мисля си, че с яснотата на целите е нещо, което е необходимо, за да може 2014 да стане начало на помиряването между огромното мнозинство на нашите граждани и европейските идеали. Благодаря, професор Викторино. Сега започваме с фазата на размисъл, изказвания, коментари. Всички, които желаят, могат да се да вземат думата. На първо място давам думата на господин Шепфлин. I'm sorry, I missed that, President. Извинявам се, но не чух какво казахте, господин председател. Uh, I'm sorry. Let me begin. Извинявам се още веднъж. Нека да започна. Темата, която обсъждаме, е доста уместна, актуална. Централен въпрос, насочен към бъдещето и мисля, че предложенията на Пауло Ранжел са съществени по своя характер. Нека да кажа къде са корените на проблема. Според мен. Френски и холандски референдум от 2005 година. Тези референдуми показаха, че има проблем, а именно, че подкрепата за Европейския проект намалява и съответно легитимността за европейската интеграция намалява. Имаше и други събития, но това според мен е отправната точка. Ние сме отдадени на демокрацията, но според мен имаме демокрация с слаб или почти не съществуващ демос, а това е парадокс. Нивото на идентификация с Европейския съюз, с европейската интеграция е изключително ниско, тревожно ниско. Казвам това поне по отношение на страните, които познавам. В предложението на Пауло Ранжел и не само има някои предложения за това как да решим този проблем. Няма да е лесно обаче. Разделението на властите Справо казахте, че то е изключително важно за демокрацията. Трябва да добавим обаче, че след като то е осъществено, би следвало да има ясни процедури за това какви трябва да са връзките между отделните нива на взимане на решения и на управление. вече имаме полуизбора, ако мога така да се изразя, на председателя на Европейската комисия. Макар, че още не сме минали през процеса, защо да не отидем още по-напред и да, е, да направим пряко избиране на председателя на комисията. Освен това, трябва ли да се избира председател на комисията, зависимост от а, е, гласовете, които са дадени за различните европейски партии на европейските избори. Имам съмнение. Е, хората гласуват е, за членове на Европейския парламент, не за председател на комисията. Тук има едно разминаване. И ето защо казвам, че трябва да бъдат хвърлени мостове между различните нива на управление. Централен въпрос, е, който беше повдигнат вече, беше каква трябва да е ролята на националните парламенти. Независимо дали ни харесва или не, националните парламенти се радват на значително голяма легитимност. Като цяло те приемат нашата работа. Казвам като цяло, въпросът е трябва ли да се дадат още по-големи правомощия на националните парламенти в европейската политика. Аз лично смятам и вече съм го казвал, че трябва да има много по-засилено представителство на комисията в държавите членки. Защо? През годините в Брюксел се фокусира огромна власт в ръцете на комисията. Комисията обаче е много далеч от гражданите. Тя е в Брюксел. И ето защо тук засягам и въпроса за това как може да има демокрация без демос. Не трябва ли представителите на комисията, ако това е правилен термин, да се явяват и пред националните парламенти? Това ли предлагате като част от вашата реформа в рамките на комисаря без портфейл? Не съм сигурен, ако това не е така, какво точно ще прави члена на комисията без портфейл? Може да се приема едно такова правило. Каква роля трябва да играят националните парламенти? Не съм убеден, просто повдигам въпроса. Трябва ли националните парламенти да имат е, правото да предлагат законодателство, което да бъде на европейско ниво? Това ще бъде изключително голям е, проблем. Ще се създадат е, конфликти на интерес. И накрая комуникацията ефикасността, инструментите за комуникация. Мисля, че Европейския парламент не комуникира достатъчно добре с гражданите, даже по един доста лош начин. Ако отида в Унгария и попитам унгарците кой е унгарския комисар, може би 98% няма да знаят, няма да имат представа даже. И това хич не е забавно като факт. Можем да направим нещо повече. Ако не се лъжа, почти в началото на 2004 година комисията предложи една стратегия за комуникация. Тя може би е погребана сега или съществува, но е невидима. Мисля, че точно тук трябва да се направи много повече. Трябва да се направи подобно послание, това няма да е лесно. В Брюксел обаче има огромна концентрация на власт, маскирана понякога. Медиите трябва да докладват за това какво се случва в Брюксел. Знаем, че не са съвършени, но може да им се улесни живота. И това може да стане като намаляване на пропаста между Европейския съюз и е, гражданите. Ще помоля сега първо координаторите да вземат отношение и след това ще дам думата пак на господин Виторино. Господин Лайнен от името на социалистите. Заповядайте, господин Лайнен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на Павло Ранжел, който изготви един много важен доклад, който скоро ще разглеждаме. Приветствам с добре дошъл и Антонио Виторино, който е започна дискусията, излагайки много оригинални идеи. Европейският съюз трябва да се превърне в реална парламентарна демокрация, а не в президентска е, структура. Мисля, че посланието вече бе зададено. Важното във всичко това е председателят на комисията да се е, избира от Европейския парламент, а не да се посочва от съвета. Това ще бъде огромният принос на договор от Лисабон. И мисля, че ние вървим в посока на това демократизиране. И не би трябвало да се спекулира с, с други нововъведения. Е, примерно пряко избиране на е, председателя на комисията. Знаете, че с разликите в традициите, в културата между държавите член, членки, това а, а, ще усложни изключително много нещата. Навсякъде а, участието и ролята на политическите партии, на местните органи на властта е различно. И тъй като вече има изградена една институционална система с Европейски парламент, комисия, съвет, би било абсолютно излишно да спекулираме е, с тези е, въпроси. Това е, е абсолютно излишен дебат. А какво ще правим през юли? Госпожа Меркел като че ли заяви, че няма автоматично посочване или назначаване на председателя на комисията мисля обаче, че ние направихме пробив и трябва да видим какъв ще бъде резултатът от изборите, какво ще бъде мнозинството и тогава можем да направим предложение, което да внесем в Европейския съвет. Аз не бих могъл да гласувам за някой, който не е участвал в а, а, изборите. Така че това това е точното тълкуване на договора от Лисабон. А що се отнася до другите назначения, а, мисля, че не трябва да смесваме нещата. Разпределението на ролите е отделен проблем и няма нищо общо с посочването и избирането на председателя на комисията. Обикновената законодателна процедура в условията на криза малко се измести, в смисъл, че нещата преминаха по-скоро на междуправителствено равнище и е крайно време да върнем нещата в обичайното им русло. Бяха пропуснати редица възможности и по мое мнение е назрял момента да се върнем към общностното начало. Това е, е бъдещето, което може да позволи укрепването на Европейския съюз. Говорим тук за демократизиране. Правото на а, собствена инициатива е изключително важно за всеки парламент. Радваме се, че комисията реагира на желанията на парламента, но нещата не отиват достатъчно далеч. А ако имаме ясно, категорично мнозинство в парламента и заявим ясно волята си, комисията ще бъде длъжна да представи своето предложение. За това смятам, че е необходимо да укрепим механизмите, е, които да ни позволят на практика да упражняваме правото си на инициатива и да се надяваме на реакция от страна на комисията. Господин Виторино засегна и въпроса за размера на комисията. И ако, както се очаква, скоро бъдеще се, близко бъдеще се присъединят и други републики от бившата Югославия, скоро ще станем 30 и повече. Така че не мисля, че е толкова уместно да говорим за броя на комисарите. По-скоро нека да помислим за рационализиране на комисията, за по-ефективно организиране на нейната работа. Разпределянето на портфейлите на, на а, комисарите също има значение за функционирането на бъдещата комисия. Председателят на комисията Има голяма тежест. Той, е, неговият глас по принцип трябва да тежи в е, е, контактите с държавите членки. Аз лично съм убеден, че той трябва да има достатъчно правомощия да приема или да отказва сериозни е, въпроси. Много често с колегата Енджедъв е, сме обсъждали този въпрос, е, е, именно фигура, която е излязла от избори. трябва да се гарантира и връзка между гражданите и, и, комисарите. Да не забравяме и правото на инициатива за изменение на договорите. Има редица аспекти, по които мисля, че можем да допълним нещата или да развием тълкуването на договора. Надявам се, че ще се предвиди и новата процедура по член 48 и с сформирането на конвент за евентуално изменение. Сега давам думата на колегата Дав и приветствам колегата Роз, който ще замести господин Търковски. За първи път ще участва. Приветствам го. Добре дошъл. Сега давам думата на господин Дъв. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. И добре дошъл на Антонио Виторино. Много се радваме, когато видим ветерани от конвентите. Тук сме се събрали за да обсъдим напредък. Трябва да сме уверени, разбира се, че Лисабонския договор е голяма крачка напред по отношение на степента и качеството на интеграцията. Той доведе до напредък и за демокрацията. Къде са пропуските обаче? Лисабонският договор не успя да създаде достатъчно силна и концентрирана изпълнителна власт. Европейския съюз е такъв, че не му липсва парламент, а му липсва правителство. Не можем да очакваме силен парламент без силно правителство, което да му се противопоставя. В следващите пет години ще трябва да се вземе едно историческо и изключително важно решение. За какво говоря? Ако овластим Европейския съвет и той се превърне в централния орган на изпълнителна власт в Съюза и използва своите агенции, за да изпълняват те различни функции и третира комисията като някакъв вид секретариат, то трябва да кажем, че това е Вариант, който се подкрепя в момента поне от канцлер Меркел. Тя е готова да излезе извън рамката на Съюза и да действа по начин, по който тя описа в една реч в Брюш. И тя го определи този начин като общностния метод. Това е първия вариант. За момента това е варианта, който е по-вероятно да получи подкрепата на повечето национални парламенти и държави членки, както и национални партии. Альтернативата, разбира се, е точно обратното. Федералната опция. Да се опитаме да правим нещата в рамката зададена от договора – като използваме метода Моне, когато това е възможно и съответно комисията да се трансформира от а, онова, което представлява сега. Може да поспорим за това какво представлява комисията сега а, и да я превърнем, да превърнем комисията в правителство. Мисля, че експеримента, който сега правим с кандидатите на различните европейски партии за председател на бъдещата комисия, ще има огромно въздействие върху изхода по отношение на този критичен избор, който трябва да направим. За мен този експеримент винаги е бил експеримент. Тоест, той може да се провали. И то много лесно. Има три неща, които би следвало да разгледаме подробно. Неща, които за момента не получават необходимото внимание в пресата или в дебатите в парламента. На първо място – избрания председател на комисията. Независимо кога ще се появи той. През юли или август тази година а този председател ще има двойна легитимност, ще бъде подкрепен от съвета и от парламента. Та ще бъде ли това лице в състояние да оформи стила и политическия цвят на новия колегиум на комисарите. Говорим за опита на тези, които ще бъдат номинирани за комисари, за техния пол, за, за тяхната честност, за техния потенциал. Господин Виторино каза нещо подобно. Няма да знаем дали е успял този експеримент преди да сме видяли как бъдещия председател на комисията ще откаже на някой министър-председател да номинира неговия кандидат. Втората черта. Какво ще стане с председателя на Европейския съвет? В хода на кризата той успя да си присвои правомощия и не само за него, но и за, за целия Европейски съвет. Това бяха правомощия, които не са очертани в договора. Той обаче ще играе изключително важна конституционална функция, когато става въпрос за избирането на комисията. Той ще бъде един от основните формиращи процеса. Някъде в началото на юли, но не и преди това, тъй като трябва да се допита до парламента, той ще се превърне в а, формиращ комисията. Що се отнася до онези, които поставят под въпрос държавността на Европейския съюз, трябва да кажем, че те не искат да се създава пост, който да въплащава в себе си толкова власт. Преди да е на лице необходимото условие за от... отчетност. На трето място, какво ще стане с европейските политически партии, от които се очаква да номинират и да преминат през една поляризирана изборна кампания. Да номинират своя кандидат, имам предвид. За част от политическите партии това и в момента е изключително проблемно. С други думи, тяхното единство е поставено на карта. Пътя по който ще поемат е поставен на карта. Либералното европейско семейство, от което съм част, за мое голямо удоволствие, например, ще стане свидетел на битка между двама висши лидери, които представляват тези две страни на това историческо решение, което вече ви описах в самото начало. Фреховщад е за федерализма, а Рен защитава избора на Меркел. Не знам как точно ще реши проблема либералното европейско семейство, но какъвто и да е изхода, той ще е изключително важен не само за нас, но и за, за бъдещата посока, по която ще поеме Европейския парламент защото понякога групата на либералите играе ключова роля при взимането на решения в парламента. Социалистите са по-предпазливи, избрали са един кандидат от списък, в който имаше един кандидат. Доста лесен избор. Зелените ще проведат избори. Това ще е нещо забавно. Не знам какво ще стане там. НП обаче има редица премиери, бивши премиери, хора, за които се твърди, че ще станат премиери. Това са хора, които се спрягат за този пост и с удоволствие ще следя какво ще се случи с всеки един от тях през март. Чудя се целият този процес дали ще разбие в крайна сметка европейските политически партии или ще им даде сериозен тласък. За парламента магическото число е 376. Това е броя на депутатите, които трябва да бъдат в подкрепа на Кандидата, който ще стане председател на комисията. Говорих твърде дълго, вероятно трябва да приключвам вече. Много мога да кажа и за размера на комисията. Не съм съвсем сигурен, че има оптимално решение, както господин Виторино. Аз по-скоро имам едно драстично предложение. Благодаря, господин Дав, за вашето изказване, както винаги е много интересно. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие да съм оратор след моя колега Андрю Дъв, въпреки че малко ни се различават възглед с Европейския съюз. Благодаря на господин Виторин и на господин Ранжел за техните интересни изложения. Много говорим и днес и по принцип за липсата на демократична легитимност на комисията и на парламента. Може би трябва да говорим за липса на демократична легитимност на Европейския съюз сам по себе си, защото той започна като обединение на държави членки възоснова на национални договори. Проблемът е, че всеки път, когато правителствата се опитваха през последните години да променят тези договори, населението на една или повече държави и членки казваше не. Ако бяхме демокрация, щяхме да уважаваме тези отговори не. Обаче виждаме, че ако страната е малка, като Ирландия и да, или Дания и се казва да гласува отново, докато не се стигне до да. Или ако сте Франция или Холандия, нещата са малко по-сериозни, тогава ще се постараем да променим името на договор от Европейска конституция на Лисабонския договор, но 95% от ДНК се запазват. Много съжалявам за факта, че Лисабонския договор е бил ратифициран в Обединеното кралство преди да имаме възможност да проведем референдум. Смятам, че за това има все по-голямо възмущение от Европейския съюз в моята страна. И това е защото огромни правомощия бяха предадени от британския парламент на Брюксел, без да има за това съгласие от страна на гражданите на Обединеното кралство. И изобщо дали Европейския съюз е много демократичен, този парламент не е особено демократичен, при последните избори твърде малко хора си правиха труда да гласуват, а когато гласуваха, повечето тя го правиха като протест срещу националните правителства. Ние политиците знаем, че това е така. Господин Шопфлин каза, че ако той помоли своите избиратели в Унгария да кажат кой е комисар от Унгария, едва ли 2% ще кажат който. Е и интересно, е, че той спомена 2%, защото точно 2% от британските избиратели могат да кажат кой е техният депутат в Европейския парламент. Докато за британските депутати в парламента този показател е над 50% и британския парламент се радва на много повече политическа легитимност, отколкото Европейския парламент. Смятам, че правилният начин да бъде Европейския Европейският съюз отговорен и подотчетен е чрез Европейския съвет, чрез министри, които могат да бъдат назначавани и отстранявани от длъжност от национални парламенти. И ако трябва да засилим контрола върху комисията, трябва да се засили процедурата за жълт картон. Предвиден от Лисабонския договор, тя до сега е била използвана само два пъти, двата пъти е била пренебрегната. Проблемът е, че сегашната процедура за жълт картон просто не действа. Тя изисква 9 парламента да предоставят обосновано становище. Смятам, че 3 е напълно достатъчен брой парламенти, за да може комисия да просмисли своята позиция, защото сегашният прак е толкова висок, Създава се впечатление, че конвент е искал само да създаде един, прави, един привиден механизъм, който никога да не може да се използва на практика. Що се отнася до нашата собствена легитимност, господин Лайнен отбеляза съжаление, че парламентът не е предложил никакви промени в договора, в съответствие с член 48. За съжаление, господин Лайнен, имаше такова предложение от мен, но вашата политическа група блокира това предложение. Е НП и социалистите блокираха моето предложение да имаме едно място, къде да работи парламента, едно седалище за парламента. И 85% от депутатите в Европейския парламент искаха да се промени договора и да има едно седалище в Европейския парламент, но вашата политическа група и НП блокираха гласуването за това. Е вероятно това ще се гласува в парламента следващия мандат. Но просто не трябва да изразяват съжаление, защото вашата политическа група доказа, е, че тя е тази, която блокира. Попитайте господин Гвалтери, господин Свобода и други, защо беше блокирана процедура по член 48 на Лисабонския договор? Какво трябва да направи този парламент, за да засили своята легитимност? Може би трябва да прави това, което правят парламентите традиционно, а именно да държи сметка на изпълнителната власт. Например, какви са разходите на комисията. Всяка година Сметната палата не одобрява финансовите отчети на Европейския съюз, говоряки за съществени грешки там и какво прави парламента и така ли, че гласува за тези финансови отчети. Това не е начина да се държи комисията отговорна. Ние може да сме съгласни с един проект, обаче един проект не може да бъде добър, нищо, че е федералистки, ако няма кой да бъде държан отговорен за огромни количества изразходвани неразумно средство. Ако уволним един или двама комисари, това ще бъде държане под отговорност. Точно така, както ако управителният съвет на едно търговско дружество не разходва средствата правомерно, акционерите ще уволнят целият този управителен съвет. И трябва да се стремим да приеме по-малко законодателство, което затруднява живота на нашите търговски дружества, на нашите граждани. Трябва по-скоро да следим как се прилага или по-скоро как не се прилага европейското законодателство в различни части на Европейския съюз. Например, моите избиратели са много недоволни от това, че те смятат, е, че ние изпълняваме изключително стриктно цялото европейско законодателство. В някои други страни нещата съвсем не са така. Например, има законодателство, което регламентира това по какъв начин в какви клетки трябва да се държат кокошките и също така по какъв начин трябва да бъдат заколвани прасетата или по какъв начин трябва да създават условия на свинне майки. Това се изпълнява стрикно от британските селскостопански производители, но далеч не във всички държави членки на Европейския съюз. Това е така. Сега за самата Европейска комисия. Сега в момента подготвяме тези полупреки избори на председател на комисията. Аз смятам, че това е абсолютно фалшиво и нелегитимно за занимание. Договорът казва, че Европейската комисия следва да отчете резултатите. Никъде не се казва, че политическите партии излъчат кандидати. Мога да ви уверя, че когато избирателите гласуват, със сигурност моите избиратели гласуват, те нямат ни най-малка представа кои са европейските кандидати за европейските политически партии. Мисля се, че това е въжи за цели Европейски съюз. И аз смятам, че това е прерогатива на съвета и че така трябва да остане. Моята група не излъчи кандидат. И аз със сигурност предсказвам, че няма и да го направи. Не искаме да участваме в тези фалшиви избори. Това е смехотворно. Смехотворно е, че социалистите излъчка един кандидат от кратък списък с един кандидат. Това е абсолютно безсмислено. И господин Ранжел, вашия доклад казва, че партиите следва да излъчат своите кандидати своевременно, преди изборите. Ами е НП дори не смята да обмисли своята кандидатура до март, два месеца преди изборите. Във всяка една страна вие знаете кои ще са кандидатите за президент или за министър-председател месеци преди изборите. Така че аз мятам, че това са едни фалшиви избори и много ще се забавлявам, като наблюдавам какво ще се случи, ако случайно социалистите ще получат един двама депутати в Европейския парламент, отколкото ЕНП, но ще продължи да съществува дясноцентристското мнозинство в съвета. Защото не виждам как господин Шулц ще утвърди кандидатурата как, извинете, това тясно мнозинство ще утвърди кандидатурата на господин Шулц. Така че живеем в интересни времена. Господин Виторино, вие говорихте за клъстери от комисари. Очевидно от политическа гледна точка не е възможно да имаме под 28 комисаря, така че идеята да има 6-7 заместник председатели, които ще имат клъстери от комисари, които ще бъдат нещо като заместник-министри, това за мен е добра идея. Но все пак как ще се получи така, че 6-7 ще имат реални задачи. Не знам какво точно е правил през последното време комисарят по разширяването. Мисля си, че твърде малко. Мисля, че е важно комисарите да имат конкретни задачи. Например, бихме могли да имаме комисар, който да отговаря за за споразумението с САЩ за търгови и инвестиции. И тъй нататък. Комисия трябва да се върне централната си роля, именно финализирането на единия пазар и насърчаването на свободната търговия. И в заключение, господин председател, смятам, че ако Европейският съюз би се концентрирал повече върху тези две задачи, а именно увеличаването на благосостоянието на гражданите на Европа, а не да се стреми да създава политически съюз, който никой реално не иска. Защото когато хората гласуват, имат възможност да гласуват, те гласуват срещу това Брюксел да има повече правомощия. Ако Европейският съюз се концентрира върху основните си задачи свободна търговия и конкуренция, той ще бъде много по-полезен за гражданите. Господин Агньо, благодаря, господин председател. Обещавам ви, че няма да говоря 9 минути макар че имам да кажа няколко важни неща. 98% от унгарците не знаят кой е техния комисар, каза колегата Шоплин. Аз се засмях, когато чух това, защото ако в моя малък град попитам хората кой е нашия комисар, те ще ми кажат или не знам приятелю, или не е ли Мандълсън. Ашли Фокс вече ни каза, че Европейския съюз е тотално объркан. Колко правомощи имат комисарите? Ами имат ги, защото са им дадени. Знаем, че след като са дадени правомощия на комисията, няма как да се изземат. Маргарет Тачер, знаете какво стана с принципа на ветото? Джон Мейджър. По същия начин. Имиграцията, вратите са отворени. Комисията има легитимност да прави абсолютно всичко. Ако министрите премиери, които споменах, не бяха подписали тези договори, нямаше да стигнем до където сме. Господин Виторино говори за един човек един глас в комисията. Това означава, че 18-те от еврозоната винаги ще наделеят над останалите. Какво ще стане с клъстерите, за които споменахте? Клъстери от а, хора, които се занимават с а, бъншни работи и така нататък. Представете си, например, че всички в един конкретен клъстър са от еврозоната. Ясно е, че ще работят за интересите на държавите от еврозоната. Какви ще бъдат механизмите за контрол тогава? Делегациите. Интересен въпрос. Обърнете внимание и на процеса на реформата на общата селско-стопанска политика. Две години трая този процес. 8500 изменения имаше към доклада. Трябваше да има споразумение между съвета, парламента. Имаше много усилия в тази връзка. Ирландският министр на селското стопанство Ковени трябваше да танцува на масата в Дъблин, за да накара трима човека да дадат своята благословие. И в крайна сметка се натъквахме на тези думи делегирани актове започнахме да забелязваме, че комисията прави, пише текстове, които не сме одобрявали и съответно внася много големи проблеми. Ясно е, че когато има 8500 изменения, може да има страшно много двусмислици и трябва да се намери изход от ситуацията, само че комисията внасяше и други елементи, като например, че субсидираните овце трябва да са женски. Никога не сме казвали нещо подобно. Сега откриваме, че тези делегирани актове не могат да се изменят. Можем просто да ги отхвърлям. Ето защо. Какво се случва? Идват избори, трябва да приключи реформата на ОСП, не знаем обаче колко още делегирани актове ще има от комисията по различните теми и как ще реагират различните евродепутати, защото сме притиснати от към време. Можем ли да ги изхвърлим изцяло от тия делегирани актове? Е, трудно е като си има предвид колко време остава до изборите. Някои депутати от е, Комисията по селско стопанство смятат, че цялото начинание трябва да се провали, вместо да разочароват своите избиратели в къщи. И това са депутати еврофили. Ето защо поради тези делегирани актове постоянно правим успешни срещи с комисията, там участва председателя Де Кастро, участват комисари, всеки си държи картите до гърдите и никой не ги разкрива. Не знаем какво ще се случи. И това прилича на, на процес на засада. Всички са обградени и никой не знае какво ще стане. Така тече работата тук стигаме до края на първата част, първия панел от това заседание. И преди да дам думата на господин Виторино за отговор, ще дам думата на господин Бронс. Чухме, че... Чухме, че председателят на комисията следва да се назначава за основен резултат от европейските избори. Първоначалната цел беше европейските политически партии да излъчат различни кандидатури, а избирателите да гласува за листи, вероятно на европейски политически партии. Обаче повечето граждани не са и чували за европейските политически партии. Много граждани дори не са чували за Европейската комисия, да не говорим за собствените си комисари от техните си страни гражданите не са чували за председателството и още по-малко са чували за избраните кандидати или кандидатите, които могат да бъдат включени в листата. А ако е изборът на председател на комисията се основава или се влияе от резултатите от европейските избори, това ще бъде основано върху едно решение, което избирателят не знае, че е взел. И както беше казано, няма европейски демос. Има идентичност на европейците, които е и тази идентичност, която европейците имам в Европейския съюз, дори извън него. Със сигурност няма обаче демос в Европейския съюз, но дори да имаше такъв, повечето хора не биха знали, че техният избор на листа от кандидати надхвърля рамките на националната партия. И ако бях еврофил, и както подозирате не са, аз бих бил много загрижен от липсата на подготовка и разгласа на тези предстоящи европейски избори. Благодаря ви. E- не виждам други желаящи да вземат думата и сега позволете да дам думата на бившия комисар господин Викторин. Благодаря, господин председател. Не искам да поставям на риск е, графика на днешното заседание, за това ще поясня само един конкретен аспект. Идеята комисията да се организира по принципа на клъстерите. Целта тук е да се изгражда колегиалност всеки ден, а не да се взимат решения в рамките на клъстерите е, и то такива решения, които по принцип се взимат в рамките на цялата колегия. Не може да има официални решения, които да се взимат в рамките на клъстерите. Е, вие споменахте за клъстър, в който ще има представители само на страни от еврозоната. Господин Агню, обърнете внимание, че от 28 държави членки 18 са, са се присъединили към еврозоната, две имат изключения Великобритания и Дания. Останалите 10 трябва да се присъединят към еврозоната рано или късно. Това означава, че ако се следва принципа на върховенството на закона, закона, мнозинството от държавите членки трябва един ден да се окажат в еврозоната. Така че моето притеснение е точно обратното. А именно, решенията, които се взимат от комисията с цел задълбочаване на интеграцията в еврозоната да не подкопаят свободния пазар, в който участват всички 28 държави членки. С други думи, ако трябва да кажа още веднъж, само че по малко по-различен начин своето становище, аз не съм за комисията да взима решения по економическия и паричния съюз, възоснова на предложенията на комисари от еврозоната. Всички комисари трябва да участват, защото Европейския съюз е общ за всички, независимо от това какво са избрали. И не може да се вреди на ограничен брой държави членки. Съответно, моят подход е точно този – Вътрешния пазар трябва да е в центъра на всичко и решенията, които се взимат на ниво еврозона, не трябва да заплашват економическата интеграция в рамките на единния пазар. Искам така да благодаря на моя приятел Пауло Ранжел, докладчика по темата. Искам да благодаря на председателя Касини и на всички депутати, които имаха търпението да ме изслушат днес след обед. Благодаря. Господин Ранжел поиска да вземе думата. Е, Съвсем накратко. Естествено, искам да благодаря на всички координатори за техните изказвания. Наистина беше интересно и важно да ги слушаме. Благодаря и на Антонио Виторини за неговото изложение и за неговия отговор. Бих искал само да отговоря на моя колега господин Фокс. Мисля, че има нещо, което е противоречие. Както знаете, изцяло подкрепям вашите усилия за едно седалище на парламента, но ако вие тук твърдите, че Европейският парламент не е демократичен орган или не е достатъчно демократичен орган, че Европейският съвет е този, който трябва да решава бъдещето на Европейския съюз, защо тогава трябва да променяме правилата и да разрешаваме на парламента да определя кое ще бъде неговото седалище. Лично аз се боря за единно седалище на Европейския парламент, защото аз смятам, че сме демократичен орган и че Европейския съвет не може да решава нашата съдба и нашето институционално устройство. Но вие ако смятате, че Европейския съвет е точно демократичният орган в Европейския съюз, то тогава няма смисъл в тази борба, която вие оглавявате, да се промени ситуацията от две седалища на Европейския парламент на едно. Няма смисъл. А само ако вярваме, че ние представляваме гражданите на Европа, че ние имаме този мандат от тях, че трябва да сме автономни и независими, да организираме собствената ни работа и да решаваме къде ще бъде седалището на Европейския парламент. Но вие много ясно казахте тук, че Европейският съвет е този, който реално представлява гражданите на Европа, а не парламента, то тогава нека да оставим на Европейския съвет и това къде трябва да работим защото това е суверенният орган, който представлява Европейския съюз и той има всичките права и правомощия. Мисля си, че тук има едно противоречие и трябваше да го посоча. Но аз съм изцяло солидарен с вас в тази борба за единосъдач, но по противоположна причина. Grazie. Allora, благодаря. С това приключвам първия панел от нашата дискусия и започвам, откривам втория, в рамките на който ще дам думата за по 15 минути на директор Йенс Кристенсен, председател на комисията, професор Стивен Блокманс, Родрик Паркс след което отново ще имате възможност за дискусия. Още веднъж благодаря сърдечно на господин Викторино. И сега давам думата на господин Кристенсен, 15 минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, благодаря за това, че давате възможност на комисията да отговори накратко на въпросите, които повдигате. Искам да се извиня за това, че Катрин Дей, генералния секретар на комисията и заместник председателя на комисията не могат да присъстват. Имат ангажименти. Нека да се опитам да отговоря по пряко на повдигнатите въпроси. Комисията има нови правомощия след Лисабонския договор, дали тя ги използва. Ние смятаме, че от влизането в сила на договора преди малко повече от 4 години дебата в Европа се концентрира основно върху економическата криза. Това е най-голямата криза в Европа през последните 100 години и това е огромно предизвикателство за Европейския съюз. Съответно, ние трябва да спасим Европа и Европейския съюз. Тук не става въпрос за интересите на 18 или на 10 държави. Предизвикателствата бяха толкова големи, че можеше да се е, поставят на риск е, интересите и економическото развитие на всички държави членки. Аз съм от Дания и трябва да ви кажа, че дори Дания, която не е в еврозоната, щеше да бъде изправена пред огромни проблеми, ако еврото беше изчезнало. Едно интересно нещо наблюдаваме през последните години. Когато беше създаден договор от Маастрихт, Европейския съюз и економическия и паричния съюз в частност се разглеждаха като, като крачка напред. Мисля, че ако този съюз не проработи, цялата архитектура на, на съюза ще бъде поставена под въпрос. Съвсем накратко и по отношение на казаното от Андрю Дъв. В настоящата обстановка е ясно, че Европейския съвет е играл непропорционална роля. Не искам да поставям под въпрос е, демократичната легитимност на Европейския съвет, но говорим за, за координация на економическите политики на 28 държави членки е, в област, която е от компетенциите на държавите членки. Така че, в крайна сметка, стана ясно, че е на лице необходимостта от създаването на правна рамка за решаването на подобни въпроси в бъдеще. Ние успяхме да го направим и благодарение на Европейския парламент и активната му роля в рамките на преговорите по 6 пакета и 2 пакета. Вие приехте закон, според който ще трябва да се представят на вниманието на Брюксел националните бюджети, да се гледа приходната страна, разходната страна. Ето, виждате, това е нещо много важно и се вижда, че сме предприели огромни стъпки чрез засилване на економическата координация към постигане на стабилност и избягване на това, което се случи. И още нещо. Ние сме в територия, в която националните парламенти са съществени. Националните правомощия по отношение на бюджета не могат да бъдат разбити, ако мога така да се изразя. И ето защо ние сме готови да поговорим с вас относно това как можем да укрепим отношенията между националните парламенти и европейските институции, и в частност Европейския парламент. Мисля, че по отношение на парламента не сме имали кой знае какво противоборство. Мисля, че има вече много срещи, в които представители на Европейския парламент и представители на националните парламенти обсъждат общи цели. Все още тези съвместни заседания не са на широка основа, прохождат, но те ще се разширяват от тук нататък. И така ще знаем какво точно се случва. И за да приключа своя увод и като реакция на нещо казано до сега, имахме два жълти картона, така наречения механизъм за субсидиарност. Първият жълт картон просто беше оттеглен от комисията. Беше оттеглено предложението. По това време стана ясно, че става въпрос за област, в която трябва да има единодушие в съвета, а Европейския парламент беше категорично против. Съответно, предложението на комисията загуби своя смисъл малко след представянето му. И нямаше смисъл да се запази Почва дебат за това дали субсидиарността е зачетена или не. Второто предложение, където имахме жълт картон за европейския прокурор, е, господин Виторина си тръгна, но има и други представители на конвента. Е, всички знаят, че по това време много се обсъждаше този въпрос. Имаше представители на държавите членки, които бяха ангажирани в средносрочен, дългосрочен план. Всички държави членки в крайна сметка са подкрепили това понятие европейския прокурор. И тук се засяга и въпроса за бюджетното изпълнение. Как да се избегнат нередностите и измамите? Не можем да кажем, че бюджета не се изпълнява както трябва в повечето държави членки. И от друга страна не искаме да има европейски прокурор, не искаме да има такава служба. Ние в комисията не приемаме нещо подобно. Трябва да имаме европейска прокуратура, която да се занимава с проблеми от този род. Това са уводните ми бележки. Искам да поздравя господин Ранжел за неговите идеи. Комисията още не знае какво точно мнение ще даде, но доклада на господин Ранжел, проекто версията му ще ни послужи за основа. Има нови взаимоотношения след Лисабонския договор между парламента и комисията. Парламента вече има много по-разширени правомощия в много области, например е, съдебното сътрудничество, но и много други. Парламента естествено използва своите правомощия и надаване на, на съгласие по международни споразумения, като SWIFT, например. Парламента има и нови институционни правомощия. Много говорихме за тях е, днес след обед. Е, ролята на парламента при избора на е, следващия председател на комисията. Какво означава това? Как ще се действа в рамките на този процес? Има някои, които казват, че поради укрепването на ролята на парламента и поради институционализацията на Европейския съвет е, имаме действия в ущърп на Европейската комисия. Аз не съм съгласен. Това не е торта и принцип, според който ако дадем на някой по-голямо парче, за другия ще остане по-малко парче. Лисабонският договор говори за различни правомощия, които трябва да се дадат. Премахването на структурата на стълбовете и процедурите свързани с квалифицираното мнозинство доведоха до по-лесно взимане на решение. Комисията съответно има по-засилена роля на улесняващ координатор, на модерираш диалога. Искам да напомня на всички вас колко дълги нощи сме провеждали тристранни диалози по различни теми и комисията винаги се е опитвала да улеснява работата, за да се стигне до конкретен резултат. Както казвам обаче, взимането на решенията в Европейския съюз не е в полза на едни и съответно в ущърп на други. Съответно не приемам да се казва, че ако дадем повече правомощия на, на комисията, ще отслабим националните парламенти или пък държавите членки. Не, Лисабонският договор укрепи правомощията на всички. И парламента получи същите правомощия като съвета. Т.е. създаде се двукамърна система, която търпи промени естествено. Системата, която създадохме и която има съответните имена на, на европейски жаргон, се основава на демократичното представителство на всички институции. И не съм чувал и от гражданите да казват, че сме действали в ущърп на една или друга институция. По отношение на специалните отношения между комисията и парламента, трябва да кажа, че двете институции имат общи европейски стремежи. Ние имаме една и съща цел. Вие като представители на различните европейски народи придавате различна гледна точка на приеманото законодателство. Съвета от а, своя страна търси общия знаменател между 28 национални позиции. Ето защо комисията смята, че всички ние между институциите имаме специални е, отношения, специално партньорство. Рамковото споразумение между комисията и парламента даде възможност да намерим решения в области, в които бихме имали конфликти. Много се радвам, че след като предприехме някои конкретни предложения, като например участието на евродепутати в някои наблюдателни мисии, успяхме да избегнем потенциални е, конфликти. Рамковото споразумение сега ще даде възможност за първите етапи на едно бъдещо програмиране. Започнахме още през юни миналата година, комисията обаче не гледа винаги само в рамките на конкретна година. Ние разглеждаме периода в рамките на следващата година, година и половина. Целта е да се види дали комисията и парламента имат едно и също виждане за това какво трябва да е законодателството в Европейския съюз. Целта е да се приеме обща програма за действие. И ако има нещо, което да ни притеснява тук, това е отсъствието на съвета на министрите. Между нас, между комисията и парламента няма проблеми. И знаете, че, че програмата за сътрудничество, рамката за която говоря, се актуализира редовно. Съответно, в следващите 12 до 18 месеца знаем какво ще ни очаква и вие може да планирате спокойно. Само, че съвета не участва по същия начин в рамките на сътрудничеството. И това трябва да ни тревожи. Знаете каква е и институционалната уредба по отношение на изказването, наречено състояние на, на Съюза от страна на председателя на комисията. Там той задава посоката, в която трябва да върви Съюза през следващите 12 до 15 месеца. Няколко бележки относно тези инициативи, за които говорите. Рамковото споразумение естествено кодифицира как точно трябва да се осъществява сътрудничеството, но нека да кажа и аз няколко думи. Ние не приемаме някои критики. На практика сме имали само няколко инициативи от 2 до 5, така наречените инициативи от 2 до 5. Комисията е правила предложения в 6 случая, сред които европейските политически партии и банковите сметки. В други случаи Съвета е избирал други юридически инструменти. Има и някои други области, като закона за, за медиите, в които се предприемат различни мерки. Каквато и да е областта, ние се опитваме да дадем конкретен отговор в рамките на 3 месеца. Оставам с впечатлението, че понякога има евродепутати, участвали първоначално в така наречената инициатива от 2 до 5, които след това не, не, не участват и не знаят какво се случва. Ето защо трябва да комуникираме по такъв начин, че депутатите да знаят какво точно се прави по различни инициативи, включително такива, за които те сами са пледирали. Накрая, господин председател, по отношение на комитологията. Комисията смята, че по отношение на правното основание трябва да се гледа договора. И тук не става въпрос за договорки. Ето защо тук не става въпрос за това на една институция да се дава по-голямо уважение или повече политически правомощия. Ние трябва да гледаме буквата и духа на член 291. Ето защо аз е, приветствам доклада, който се опитва да внесе яснота и да допринесе за компромиса. Първите 4 години бяха проблемни, не знаехме какво ни очаква. Сега обаче знаем какво ни очаква, какво трябва да се прави. Независимо дали става въпрос за селско стопанство или не, е, в крайна сметка колегите, които преговарят по различните досиета, може да не са чак толкова запознати с е, хоризонталната структура на взимането на решение. Понякога обсъждаме надълго и на широко и се колебаем за това какво може да е делегиран акт и какво не може да е делегиран акт. Аз съм убеден, че ще успеем да стигнем до споразумение ако не в рамките на настоящия мандат на парламента, в началото на следващия мандат. И не мисля, че имаме основания да смятаме, че ще има постоянни проблеми тук. В заключение, искам да кажа, че комисията е приела препоръки, свързани с европейските избори. Приканихме вече политическите партии и държавите членки да гарантират, че гражданите знаят така че гражданите да знаят по-добре каква е връзката между гласуването за политическите партии и европейския процес. Не случайно вие в Европейския парламент заседавате в рамките на различни политически групи, които се наричат европейски партии. Тези политически партии имат общи цели, обща платформа. Европейските граждани, според мен, знаят какво означава партийна програма, платформа и така нататък. Вие имате конкретни предложения в доклада ДъВ. Трябва да го спомена. Ето защо ние Приветстваме факта, че политическите партии обявяват своите кандидати. Радвам се, че Андрю Дъв ни даде актуална информация за това какво се случва в Алде, в либералното семейство. Сега ми се струва, че е останал само един кандидат. По-важното тук е, че европейските избори до сега бяха изключително национални по своя характер. С други думи, там се водеха разговори между опозицията, властващите и така нататък. Ние смятаме, че европейските политически партии сега могат да повдигнат малко този процес и да го изведат на една нова основа, тъй като имаме общи предизвикателства. Така или иначе евродепутатите заседават в общи е, партии, в, е, в политически групи, те не заседават по признак националност и биха могли да подчертаят това в националните предизборни кампании. Искам да ви гарантирам, че комисията ще се опита да намери всички решения, свързани с така наречения общностен метод. Не можем да налагаме нашето мнение, естествено, но онези от вас, които са отдавна в политиката, знаят, че държавите членки решават да кривнат малко от отъпкания път, започват разговори за междуправителствената структура и в крайна сметка знаем, че след 5-10 години на разговори, онова, което се взима като решение, води до структура, която е по-малко ефикасна и в крайна сметка има връщане към общностния метод. Всички други альтернативни структури е, до сега не са се оказвали особено ефикасни. Ето защо ние продължаваме да подкрепяме общностния метод, както винаги сме го правили. Естествено, очакваме, че в крайна сметка ще се появи е, зрялост по този въпрос и общностния метод ще бъде прият от всички. Благодаря. Продължаваме в същата, по същата тема. Ще изслушаме и другите оратори за връзката между кризата и демокрацията, доколко кризата застрашава демокрацията и давам думата на Стивен Блокман. Уважаеми депутати, господин председател, господин докладчик, дами и господа, първо благодаря ви за възможността да представя позицията на Центъра за политически изследвания, който се намира тук в Брюксел. И докладите на работната група в контекста на европейските доклади. Тази работна група включва депутатите Европейския парламент, бивши комисари, други заинтересовани лица. Искам да уточня, че в моето изложение – няма задължително да отразявам позициите, съдържащи се в този доклад, който ще бъде публикуван следващия месец. Имам презентация в PowerPoint, за да представя някои по-емпирични данни, които съм събрал. Прилагането на Лисабонския договор, все по-диференцираната интеграция и други институционални промени в резултат от кризата – поставиха нови въпроси, както и отдавнашни предизвикателства пред Европейския съюз и институционалната му уредба. Моята задача, според мен, се заключава да отговоря като един научен работник на въпросите, така както тук са поставени. Ще говоря за участието, политическата подотчетност и баланса между институциите и правомощият на Европейската комисия и парламента. Това е свързано с три етапа от преговорите. Началото, провеждането и изпълнението. При началото има три аспекта. Лисабонския договор се зададе постоянна служба на председател на Европейския съвет – заедно с европейската криза. Това създаде за нова дейност на европейските институции. Европейския съвет започна да събира все по-често и така, например, от три пъти в годината, както преди Европейския съвет се среща седем пъти в годината и повече и решава както всекидневни въпроси, е така и фундаментални политически въпроси. Тук вече беше споменато, че това се извършва много често и извън общностния метод или метода МОНЕ. И това е свързано с необходимостта от одобрение от държавните глави или ръководителят на правителствата на държавите членки. Разбира се, засилва се и възможност, извинете, засилва се необходимостта от по-голяма координация на економическия паричен съюз на външната политика, политик в областта на отбраната, но така или иначе държавните глави обсъждат и решават много аспекти които са извън тези въпроси, например, както и опазването на околната среда и много други. Вторият етап свързан, извинете, вторият аспект свързан с, с започването, означава, че Европейската комисия, разбира се, продължава да запазва своята законодателна инициатива и въпреки, че комисията се стреми да намали брой от своите инициативи, включително и съобщения, около 700 инициативите са на Европейската комисия всяка година и това беше през предишния мандат. И ще видим, че по време на този мандат 527 са законодателните инициативи и над 1000 са незадължителните за изпълнение акта, публикувани на сайта на комисията. Прекомерното законотворчество влушава качеството на законодателството и затруднява изпълнението му by uh, former Commissioner Vitorino, but also the impact assessment process. Това въжи и за оценката на въздействието и съответните процеси и контрола върху прилагането на принципа на субсидиарност. Аз ще се средоточа предимно на контрола върху спазването на принципа на субсидиарност. Контролът за това, включително от страна на националните парламенти, е очистено важно значение за това да се предотврати излишното законодателство. Участието на националните парламенти се предвижда според механизма за ранно предупреждение, разписан в Лисабонския договор. Комисията получи 83 обосновани становища, отнасящи се до нарушение на принципа на субсидиарност и те се отнасят до 44 законодателни предложения на комисията. Това са данни с миналата година и те бележат почти двойно увеличени в сравнение с предходните години. През 2012 година поне половината от тези предложения бяха внесени от четири национални парламента. Повечето законодателни предложения получиха сравнително малко обосновани становища. Uh, И ние знаем, че, например, комисия трябваше да отегли едно свое предложение през януари 2013 година. 14 парламентарни камери в 11 държави членки възразиха срещу създаването на службата Европейски прокурор. Независимо от това, комисията изрази желание да продължава с тази инициатива възоснова на междуправителствения метод. Но това не означава, че не се нарушава принципа на субсидиарност. В момента не е много ясно как работи механизма за ранно предупреждение. На хартия се казва, че трябва да има определен брой обосновани становища. Независимо това, виждаме, че комисията може да продължи със своите планове. Някои национални парламенти се оплакват, че комисията понякога отговаря на техните становища по един твърде общ начин и изобщо не отговаря на конкретните възражения. Това обесърчава участието на националните парламенти в процеса. От друга страна няма обща подход свързан с принципа на субсидиарност на национално ниво. Много парламенти дават различни тълкувания и много широки тълкувания често на това, що е субсидиарност. Същото въжи и за пропорционалността или принципа за пропорционалност. Сега ще спра на някои наблюдения за етапа на преговори и изпълнение и увеличаването на ролята на Европейския парламент в законодателния процес. Процедурата за съвместно вземане на решение става все по-важна. Лисабонския договор разшири използването на това, което преди се наричаше обикновена законодателна процедура и ограничи брой на специални законодателни процедури. Втората диаграма посочва, че обичайните законодателни процедури значително са по-малко на брой, отколкото различни други инициативи в редица сфери, като енергетика, опазна околната среда и редица сфери от областта на правосъди вътрешни е, работи. Също така това се отнася и до права, свързани с гражданството, единна избирателна процедура и многогодишна финансова рамка. Съветът, разбира се, също така по много процедури е длъжен да започне помирителна процедура с Европейския парламент, ако не се постигне съгласие на първо четене. В резултат от тази засилена роля на Европейския парламент, съветът се сблъска с нови предизвикателства за да може да се работи с увеличения обем задачи, решенията в рамките на обичайната законодателна процедура все повече се съсредоточават върху неофициалните тристранни преговори и стремежът е да се постигне съгласие на първо четен в парламента, което изисква само обикновено мнозинство. Съветът може да одобри решение с квалифицирано мнозинство. Затова от интерес е на Европейския парламент да се постигнат на ранен етап споразумения защото в противен случай в съвета ще се изисква абсолютно мнозинство и допълнително одобрение от квалифицирано мнозинство. Независимо от това, че много председателства на съвета активно насърчават съгласие на първо четене, виждаме, че съветът определено е заинтересован от съгласие на второ четене, защото това означава, обсъждане на общата позиция и се изисква квалифицирано мнозинство от Европейския парламент. Вече почти не се прилага трето четене с изключение на някои специални бюджетни процедури. Тристранните преговори улесняват постигането на споразумение на ранен етап. Те позволяват ефективно да се използва времето, но тези разговори в колуарите поставят въпрос за политическата подотчетност и представителството предвид ограничения брой участници, повечето от които са длъжностни лица. Сега за Европейския съвет. Лисабонския договор излично посочва, че съветът не следва да упражнява законодателни функции. Това е член 15. Обаче Европейският съвет надхвърля разпоредбите на договора, например в сферата на економическото управление на економическия и паричен съюз пренебрегването на ролята на Европейския парламент по този начин влияе върху институционалния баланс и дали бих твърдял демократичната легитимност. Това може да се потвърди, ако видим как Европейският съвет се намесва в законодателния процес, като действа като координатор или посредник или налага своите искания на Европейския парламент. Заседанията на председателя на Европейски съвет с шерпите са станали решаващ форум при вземане на решения на нивото на Европейския съюз, което подкопава прозрачността на процеса. До голяма степен по-голямата активност на Европейския съвет се обосновава и с необходимостта да се преодолее еврокризата. И въпреки, че може да отслаби не, да бъде ослабена тази тенденция след кризата, не е вярвам, че съветът ще се върне на предходните си позиции. Мисля, че Европейският съвет ще запази своите позиции в институционалния баланс. До сега не е имало успешни опити да се повиши демократичната подотчетност на съвета. Също така наблюдаваме, че няма предварителен контрол. Информация за срещите на върха на държавите членки на еврозоната е твърде ограничена – Докладът за тази среща, например, не стига до Европейския парламент и председателят на Еврогрупата също така не е подотчетен пред Европейския парламент. Контролът на националните парламенти – в това отношение също е твърде слаб в много държави членки. Сега е за етапа на изпълнението. В светлината на новото законодателство за преодоляване на кризата ще се огранича само до новите фискални и макроекономически норми и най-вероятно няма да говоря за нормите, които в момента се обсъждат за реорганизирането на проблемните финансови институции и други подобни. Новата система за за надзор и координацията в сферата на бюджета, тази нова система все още не е достатъчна, въпреки че при пакетите от 6 и 2 законодателни акта парламент успя при диалога, но компетентната комисия на Европейския парламент може да покани председателя на Европейската комисия, когато е необходимо, може да покани също така председателя на Европейския съвет или председателя на Еврогрупата. Националните парламенти също така могат да поискат Европейската комисия да обясни своята позиция по проекто бюджетните планове. Що се отнася до държавите, които са предмета на особен надзор, то Европейския парламент може да покани да участват в економическия диалог председателят на Европейска централна банка, както и други лица, например представляващи съвета. Що се отнася до договорния характер на взаимоотношенията между институциите при насърчаването на растеж и работни места, ще бъдат прияти от съвета отделни споразумения въз основа на предложението на комисията, Европейският парламент няма да може да участва в формулирането на тези условия, въпреки че ще има роля при проследяването на изпълнението им. Разбира се, това ще изисква ратифициране от страна на националните парламенти. Като заключение, съществуващия институционален баланс е повлиян от нарастващата роля на Европейския съвет при вземане на решение, докато изпълнителните и надзорните функции на Други институции, например Европейска централна банка, също така са нараснали. Обаче, що се отнася до демократичната легитимност, няма синхрон при развитието на правомощията и ролята на различни европейски институции, а това трябва да бъде направено в бъдеще. E e Благодаря, господин професор, за това пълно изложение. И сега последния участник в панела, господин Паркс, преди да пристъпим към обобщенията. Давам думата на професор Паркс. Um, Благодаря. Две неща в самото начало. Извинявам се за това, че закъснях. имаше проблем с снега във Варшава. На второ място не обръщайте внимание на акцента ми. Аз е, ще дам гледната точка на една държава от Централна и Източна Европа. Първо, какъв е нашия подход е, и след това ще ви дам отговора. Не мисля, че можем да дадем отговор на въпроса дали е подкопана демократичната легитимност на Европейския съюз. Мисля, че новите държави членки от Централна и Източна Европа разглеждат въпроса през три отделни призми. Първия, очевидният въпрос е представителството. Новите държави членки смятат, че са пренебрегнати по две оси. Първо, стари и нови държави членки и на второ място богати и бедни държави членки. Как съответно да се справим с този проблем и как да откликнем на притесненията на новите държави членки. На второ място, траекторията. И тук възниква следния въпрос до каква степен трите институции позволяват на новите държави членки да оказват влияние върху нормотворчеството в Европейския съюз. До 2004 година тези държави членки бяха обект на норми, от тогава насам те искат да влияят, да създават нормите. Доколко това им се позволява. И третия въпрос – чиято важност нараства международното измерение. До каква степен трите институции на Европейския съюз насърчават демократичните ценности? Това са призмите, през които аз ще разгледам въпроса. Мисля, че тези три гледни точки се припокриват с принципите на демокрацията. С други думи, справедливост, е, ценности и разделение на властите. Ще разгледам тези три отделни въпроса по-отделно, като за всеки един от тях ще имам по три подкоментара. На първо място репрезентацията, представителството. Дали тези институции са съюзници на новите държави членки, както ни се казваше в продължение на години. В а, моята част на света в тази връзка има голямо разочарование от влизането в сила на Лисабонския договор. Прима фаци договора се смяташе за разпоредба в ущърп на новите държави членки. Това обаче се задълбочи като виждане след кризата на сам. И като резултат има нещо като властови вакуум. Институциите изсмукват права и правомощия. Една спрямо от друга. Европейския съвет като че ли поотслаби своето влияние. Да, благодарение на кризата той получи нови правомощия, но като цяло малко се отклони от пътя, който му беше предначертан, именно да задава политиката. Оставам с впечатлението, че комисията доста посви своята роля, парламента допринася за това. В Европейския парламент има краткосрочни алианси и всичко това създава усещането за властови вакуум след влизането в сила на Лисабонския договор. На второ място, и това е нещо по-важно за моята част на света, е, еврозоната, ядрото на страните от еврозоната, които се опитват да запълнят този властови вакуум. Тук отново има недоволство поради реакцията на парламента и на комисията. Европейския парламент се противопостави на отделен бюджет на еврозоната, например, но факта, че това предложение беше на масата, промени характера на дебата и се появи това противоборство между страни от еврозоната и други държави членки. Комисията от своя страна отчита тази диференциация, сътрудничеството, което съществува извън официалната рамка на договора. Има недоволство и от гледна точка на това, че комисията се е отказала от някои основни принципи. Фискалния пакт допринесе за, за нещо подобно. Съответно, на второ място трябва да кажа, че има недоволство относно тази поява на ядро от страни от еврозоната. На трето място политизацията на отношенията между Европейския парламент, Европейския съвет, противоборствата там и от друга страна като противовес тези не много ясни, по-скоро мъгляви отношения между парламента и съвета. Парламента понякога изглежда като орган, който се застъпва за новите държави членки, тъй като в съвета техните интереси понякога се, се пренебрегват, даже често се случва това. В Централна Европа обаче тази теза не се защитава на широка основа. Онова, което направи Европейския съвет, в крайна сметка обесмисли съвета по общи въпроси на Европейския съюз. Съответно, засилването на правомощията на, на Европейския съвет се възприема и като засилване на правомощията на страните от еврозоната. Така стигаме до следващия въпрос. Онова, което нарекох траекториите. Степента, в която страните от Централна и Източна Европа могат да въздействат върху приемането на норми в Европейския съюз. И тук има голяма доза недоволство, разочарование. Какво можем да кажем тук? По инстинкт комисията се разглежда като съюзник на новите държави членки, когато става въпрос за промяна на нормите в Европейския съюз. Има известни притеснения относно този процес през последните няколко години. Това се дължи на факта, че комисията изгражда краткосрочни алианси с Европейския парламент. Тук възникват въпроси, например по отношение на директивата за тютюневите изделия. На следващо място. Има притеснение относно парламентаризацията на комисията, но има притеснение и относно президентизацията на комисията. Схваща се, че комисията не може да отстоява правата на всички държави пред по-големите държави членки. Понякога държавите от източна Европа поставят въпроси, свързани с прилагането на договорите. Председателя на комисията обаче не може да отстои тяхната гледна точка. Видяхте какво стана с случая Дали. Третата подточка тук е доколко са интегрирани новите държави членки в новата система. За нас изпълнението става ключово. Ще следим с интерес какво отношение има към Германия през следващите 6 месеца. И тук става въпрос не само за справедливост. Във Варшава цари схващането, че можем да използваме механизми като моркова и тоягата за собствената си европеизация, но трябва да знаем, че тази система ще се използва за всички държави членки. Тоест, че системата може да се ползва с доверие. когато обсъждаме комитологията и изпълнението, например, тук се дава възможност на новите държави членки да осъзнаят, че понякога нещата не преработват, не проработват. И цари схващането, освен това, че между различните европейски европейски институции в рамките на новите процедури, като тази на комитологията, се появяват битки. Отново казвам, и тук има доста голямо недоволство и разочарование. разочарование. На трето място, и особено с оглед на случващото се в Украина, трябва да спомена, че е, цари усещането, че Европейския парламент може да играе полезна роля в международните отношения, ако го прави по определен начин. И тук отново имам три подточки. На първо място има разочарование относно противоборството между Комисията и службата за външна дейност в външните отношения. Случая с Украина показва, че Имаме нужда от по-голяма доза политическа координация. Външните отношения означава и съседни страни, разширяване, не означава само външна политика. Съответно цари схващането, че службата за външна дейност може да бъде подсилена. Особено когато става въпрос за овладяване на потенциала на държавите членки и така наречените стратегически насоки. На второ място. Има разочарование относно поведението на парламента до сега. Например, когато става въпрос за кандидатите за различните мисии. Освен това, по отношение на идеята да има заместник върховен представител – който да се занимава с Европейския парламент. В страните, в които ние работим, има специално отношение по този въпрос. На трето място. Къде смятаме, че Европейския парламент не е изиграл полезна роля? укрепването на ролята на Европейския съюз при така наречените външни условия. С други думи, във външните отношения правителствата казват трябва Европейския парламент да бъде удовлетворен и съответно предприемат политики, които, които привидно удовлетворяват Европейския парламент, но гражданите разбират, че тези политики не са съвсем устойчиви по своя характер. Към следващия въпрос сега. Страните, които се присъединиха към Европейския съюз наскоро не са приключили пълното си присъединяване. Тоест, те може и да са официално членове на Европейския съюз, но са извън някои клубове, които съществуват. След разширяването се появиха противоборства, напрежение по уста Запад-Изток. Както виждаме сега по отношение на свободното предвижване, това напрежение съществува и ще се превърне според нас в сериозен проблем в рамките на следващия Европейски парламент. Ето защо се появяват и зачатъците на нещо като източен блок. На следващо място. През последните 5 години има промяна по отношение на вижданията в Централна и Източна Европа по тези въпроси. В миналото те разглеждаха комисията и парламента като свои съюзници, но сега се смята, че те биха могли да защитават интересите на държавите от Централна и Източна Европа в по-голяма степен. Същото въжи, когато става въпрос за промяната на договорите – В а, старите държави членки една промяна на договорите се разглежда като възможност за връщане на правомощия към, към самите държави. В Централна и Източна Европа това се разглежда точно от а, обратната перспектива. По-голямата интеграция. Не смятам, че основният избор тук е между президентизация и парламентаризация на комисията. По-скоро става въпрос за един трети избор. А именно, дифузията на, на, на властта. Но това е малко по-различен дебат от този, който правим днес. Благодаря. Благодаря. Няма никой, който да Струваше ми се невъзможно да нямате какво да кажете, колега Дав. Да, много ви благодаря и благодаря на нашите гости, които се изказаха. Um, uh, Съгласен съм с доста от изказаните гледни точки. Бих казал три неща. Първо, Нещо, което не чух от комисията е усещането за една ясно черта на стратегическа посока за Европейския съюз. До определена степен това би било на влизане на Европейския съвет на тази стратегическа територия. Да, наистина и това навлизано страна на Европейския съвет до някъде спаси Европейския съюз от кризата, но това от друга страна не предостави дългосрочен, последователен план за по-нататъчното насочване на дейността в Европейския съюз. Европейския съвет представи пътна карта, която е триптих. Банков съюз, фискален съюз и политически съюз. Но тази пътна карта като че ли не се допълва от, с нищо, нито от страна на Европейския съвет, нито от Европейската комисия, която пренебрегва традиционната си роля на движеща сила на политическата интеграция. Разбира се, няма да мога да подмина въпроса без да направя самокритика за Европейския парламент, който не успя да се прояви като стратегически мислител. И това е израз на мащаба на политическото мислене, както на политическите групи, така и на парламентарните комисии. Затова не чух за функционирането на Европейската комисия като един мозъчен тръст обединил или подбрал по-скоро най-добрите и най-умните в Европейския съюз. До сега комисията е била не само инициатор на законодателство, но също така и генератор на най-интелигентни идеи. Обаче точно това не се случи в сферата на економическата и финансовата политика. Надявам се, че следващата комисия ще може да преоткрие своята мисия на мозъчен тръст за Европейския съюз. И накрая. За националните парламенти. Да, много е хубаво, че Европейската комисия се оплаква, че Европейският парламент не се отнася достатъчно сериозно към взаимоотношенията си с националните парламенти, но аз лично, като човек, който усърдно се е трудил, както в рамките на КОСАК, така и в други формати, искам да кажа, че това е една много тежка дейност. Националните парламенти Самите те, според мен, не са достатъчно в крак с това какво се случва в Европейския съюз и оттам не са в състояние във всички случаи да реагират сериозно и да бъдат наравна нога с Европейския парламент. има много партии, които или завиждат на Европейския съюз, или твърде малко знае за него и принципът, за, и принципът на субсидиарността понякога е твърде превратно тълкуван от всички. Затова не мисля, че е много полезно да се разглеждат националните парламенти като участници в процес на европейската интеграция точно по този начин. Благодаря. Благодаря, господин Бронс. Да, няма кой знае колко желаящи да се изкажат. Професор Блокманс ни напомни, че държавите членки трябва да представят своите бюджети на комисията за контрол. А националните бюджети са правомощия на държавите членки. Правителствата на държавите носят отговорност пред своите избиратели, когато става въпрос за бюджета. Това е една от основните отговорности въобще на правителствата. Въпросът, който трябва да си зададем е не дали кризата е поставила на риск демокрацията, а дали мерките на европейско ниво не са подкопали демокрацията в държавите членки. Благодаря, ние сме много добре е с графика, остава ни време, да изпреварихме, просто защото професор Емануилидис не можа да участва. Сега това ми позволява да попитам нашите участници, панелисти, имат ли какво да добавят или да коментират. Имаме още 25 минути до 18 часа и след това ще дам възможност на професор Пернич да обобщи, ако желае. И в същия порядък. Uh, да, благодаря ви за това, че мога отново да се изкажа. Първо за процедурата жълт картон. Вече от много години работя с националните парламенти, с вас, господин председател. И разбира се, това се отнася и до структурите в Брюксел. Смятам, че е важно да разбираме, че трябва да се гарантира това, че комисията изцяло спазва принципа на субсидиарност в своите законодателни предложения. За предложението за европейски прокурор. Все още никого не съм чул, който да каже, че не е получил анализиран подробен отговор на този жълт картон. Всеки път анализираме четирите или пете основни аспекта, четирите или пете основни проблем, поставени от националния парламент и ние гарантираме това, че изцяло се спазва принципа на субсидиарност в нашето предложение. След това министрите са ми казвали, че становищата, които са постъпвали, не се отнасяха до принципа за субсидиарност, а просто защото не им допадах ще самата идея за европейски прокурор една процедура, която е абсолютно образцова. Така че процедурата за жълта картон работи. И ние имаме този важен принос от страна на националните парламенти и отговорите на комисията. Нещо, което сме разработили, сме развили много добре. За нам също така, че някои национални парламенти смесват нещата. Да и почва да говори за принципа за пропорционалност и други въпроси, а комисията също така дава отговори на всички тези въпроси, които нямат нищо общо с субсидиарността. Но никога не съм чувал възражение срещу нашите отговори или срещу това, че те не се разбираеми. Да, не всички са съгласявали с нашите отговори, господин Паркс говореше за това ново, почти ново разделение или ново почти разделение. Лично аз не го виждам. Защо? Не защото аз не виждам проблемите, за които вие говорите, но много държави членки имат същото усещане, така че добре дошли в клуба. Те смятат, че няма достатъчно влияние върху комисията или върху парламента. Това е нормално. Ние сме 28. И, и за това смятам, че когато имаме 20 нови държави членки, това, което чувам като мнение от тях, тези мнения са толкова разнообразни, е, че не знам дали можем да говорим за един нововъзникващ блок. Да, изслушвал съм какви са мненията във Варшава, но също така съм слушал мненията в Прага и в Братислава, в другите нови държави членки. Тоест, според мен, е Става дума за това, че трябва да свикна с мисълта, че живеем в една сложна и многоаспектна институционална уредба и сами аз съм дъчанин. Малките държави и членки не винаги виждат, че имат толкова влияние, колкото биха искали. Но в крайна сметка при демокрация Точно за това се прилага принципа за намаляващата пропорционалност. Мисля, че трябва да се отчита това, че това е едно съвпадение, че 7 от 10 нови държави членки са нови и не са в еврогрупата. Вие сте в предверието на еврогрупата и очакваме до 1 януари следващата година да станат 19 държавите членки на Еврогрупата и разбира се по-късно и Полша ще се присъедини, защото вие сте задължени по силата на договора да се присъедините към еврото, когато сте готови от економическа гледна точка. Така че в крайна сметка смятам, че с времето просто този проблем ще изчезне. Държавите членки, които ще успеят успеят да овладеят своята економика, ще могат да се намират на масата сред тези, които взимат решенията, отнасящи се до Еврогрупата. Но тогава ще трябва да седи с нас с британците или дъчаните, или да изберете нашата мъдрост да не участвате в еврото, дори като перспектива. Благодаря ви. Um, Само две думи. Тъй като се повдигна въпроса за националните парламенти. повторното появяване на тези национални парламенти в европейския дебат е свързано с някои рискове. Може да смятате, че демократичният дефицит се е влушил, но от друга страна пък националните парламенти са получили малко повече правомощия, повече право на глас. Понякога липсата на координация в Козак, например, създава усещане за неадекватност, понякога онова, което се случва с правомощията на, на, на Бундестага, загубата на такива правомощия. Понякога това се дължи на факта, че е имало възможност за вето и националните парламенти не са се противопоставяли, кой знае колко. Ние трябва така или иначе да поговорим за това какво могат да направят националните парламенти. Едно от нещата, което се обсъжда във Варшава е процеса на номинация на председател на комисията и ролята на този процес в засилването на конкуренцията между партиите в Европа. Във Варшава смятаме, че това засилено конкуриране между европейските партии ще е от полза. Това са само някои примери за това как може да участват националните парламенти. Що се отнася до новото старо разделение между европейските държави, аз съм съгласен, че не трябва да се преувеличават нещата тук. Проблема се крие в процеса, който очерта господин Кристенсен. Не, че новите държави членки смятат, че нямат достатъчно влияние, а по-скоро те смятат, че им се отнема. Това е перспективата на Варшава, например. В еврокризата разделението се появи по уста север-юг и Варшава игра конструктивна роля. Въпрос е обаче, че, че се отнема влияние, поне така се смята в страните от Централна и Източна Европа. И съответно се задава въпрос по кой път да, да поемем към федерацията, към супранационалното или връщането към националното. Това е проблема, който ще обсъдим в следващите 12 месеца. Отново казвам, проблема тук е липсата на влияние, загубата на влияние. И това въжи не само за Варшава, въжи за целия регион. Едно нещо, което обединява повечето от страните от източна Европа е следното а, усещане. Въпреки, че те трябва да се присъединят към еврозоната, те не смятат, че за тях трябва да има допълнителни изисквания. И така или иначе остава усещането, че отговорността за най-важните решения се премества към страните от еврозоната. А на реплика професор Блокманс. Благодаря ви, господин председател. Съвсем накратко да отговоря на казаното от господин Да в началото за насърчаването и укрепването на стратегическото планиране. Съгласен съм, много е важно приемането на ново законодателство да отговаря на ясни стратегически цели, които са предварително формулирани това, което би могло да бъде едно конструктивно предложение е в цикъла на законотворчеството комисията да подготви един документ, планиращ дейността в областта на законодателство за следващите години, който да подлежи на проверка от страна на съвета и парламента. Стратегическото законотворческо планиране ще допринесе и за прозрачността и отговорността на законотворческия процес в Европейския съюз и също така Европейския парламент би могъл да възприеме по-дългосрочен подход при определянето на приоритетите. За тази цел аз мисля, че може да се използва по-добре възможността за доклади по собствена инициатива, също така годишни структуриран диалог, който да се съсредоточава върху постоянно обновяващ се петгодишен план. И това може да се прави чрез ежегоден преглед на въпросния план. Благодаря ви. Grazie. Eh, ho visto che ha chiesto di intervenire anche Колегата Шапин също поиска да вземе думата. Yes, indeed. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, нека да кажа няколко думи относно казаното от доктор Паркс. Струва ми се, че всяко едно разделение може да бъде определено като непълно. Става въпрос за нюанси. Трябва да се спомене в страните от източна Европа бремето на комунистическото минало. Естествено, ние имаме много различно минало, имаме големи разлики, но това е нещо съществено. Нашето минало не се разглежда като европейско минало. И това оказва въздействие върху мирогледа на, на старите държави членки спрямо новите държави членки. И това обяснява и защо толкова години след като се присъединихме, ние все още сме определени като новите държави членки. Колко дълго ще бъдем нови държави членки, никой не знае. На следващо място. Ако вземем кризата и ако вземем БВП на глава от населението в всички държави членки няма промяна между 2004 и 2012 година. С други думи, през 2004 година Словения и Чехия бяха преди Гърция и Португалия. И това все още е, е така, но няма други промени. Тоест Унгария, например, все още е зад а, Гърция. С други думи, свободното придвижване на капитал влуши още повече положението в страните от източна Европа. И тук трябва да разгледаме и дебата за свободното придвижване, не само на капитали, но и на хора. Миграционните потоци, макар че гръцкото председателство е против термина миграция, но свободното придвижване показва, че четирите свободи е, работят на практика. Макар, че свободното придвижване на капитал не води до забогатяване на страните от източна Европа. В много страни от Западна Европа, пък, например, хората работят на места, които не отговарят на тяхната квалификация. Има лекари, например, от Източна Европа, които работят като санитари или сестри в болници в Лондон. И това е, според мен, прехосване на ресурси. Къде пада ударението и така стигам до следващия въпрос. Дали върху източното партньорство или върху южното измерение? Ние смятаме в източна Европа, че Източното измерение е много по-важно. И нашите източни съседи трябва да имат а, възможността за бъдещо присъединяване. Мисля, че рано или късно трябва да имаме нещо като среща на върха от Солон. Защото ако чакаме твърде дълго, Русия просто ще абсорбира тези държави. И накрая, нещо, което беше споменато, има страх, че еврозоната ще се превърне в ядрото на основните решения в Европа. И има страх, че Централна и Източна Европа ще бъдат маргинализирани. Е, и не съм убеден дали страните от е, еврозоната осъзнават, че има такъв страх. Сега ще помоля професор Пернис който внимателно изслуша всички изказвания, да направи едно хубаво общение и заедно с колегата Ранжел да, да приключат срещата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. Разбира се, вече е късно и ни слушахме толкова много важни становища и идеи, че е сложно да синтезираме всичко това. Но в моето заключение ще спра на някои по-общи и по-конкретни аспекти. Общият аспект е, както разбирам, става дума за демокрацията, как да засилим и ролята на комисията и на парламента най-вече в неговите взаимоотношения с комисията и съвета разбира се, в контекста на предстоящите европейски избори. Бих искал да се спра на един въпрос, който не предвиждах и който беше поставен тук – субсидиарността. Мисля, че субсидиарността е тясно свързана с демокрацията. Говорихме си за процедурите жълт картон, за два случая, в които имаше дали имало в тези два случая обоснована загриженост за субсидиарността, аз мисля, че Европейският парламент в бъдещия дебат по тези въпроси следва да обясни и е то много сериозно и да проведе политически дебат за това, защо е необходимо да има конкретен законодателен акт на европейско ниво. Разбирам е, го това в случая за европейския прокурор. Това е заложено в договора, има сериозни основания това да се направи, така че разбирам защо това предложение трябва да се осъществява. Но в други случаи може да бъде важно да се отчете повече принципа на субсидиарност, защото този принцип е един елемент, който казва до каква степен съществуването на Европейския съюз изобщо е оправдано. Това е демократичното участие на хората и тяхното влияние върху политиката. Разбира се, това участие ще бъде по-силно и по-добро, ако решенията се взимат на регионално или национално ниво и подобни решения са по-силни, отколкото решения, които се взимат на европейско ниво. И ако се взима решение за това, че ще трябва да има законодателство на европейско ниво, трябва да има за това сериозни основания. За това субсидиарността трябва да се обяснява сериозно и във всеки случай трябва да се обяснява на хората, че тези действия или това законодателство са необходими на европейско ниво и че те няма да проработят на общинско или на регионално ниво. От друга страна, ако това наистина бъде обяснено успешно и по подходящ начин, то логично е да не се очакват каквито и да било оплаквания от национално ниво за това, че някакви правомощия са отишли в Европейския съюз, защото такива правомощия просто не съществуват на национално ниво. Тези правомощия са дадени в Европейския съюз, защото просто държавите членки не могат да изпълнят тази задача за разлика от Европейския съюз. Така че ако субсидиарността се разглежда на сериозно, нито един национален парламент не би трябвало да смята, че се иземват негови, негови правомощия, защото тези правомощия просто не съществуват. Така че колкото по-добре обясняваме това, че принципът на субсидиарността се спазва и изпълнява, че е необходимо да се действа на европейско ниво, защото не е възможно да се постигне нещо с действие на национално ниво, толкова по-добре ще защитим демокрацията на европейско ниво и предаването на правомощия на Европейския съюз. Мисля си, че това също така е важно и в дебата с господин Камерон и неговото предложение да преосмисли правомощите на Европейския съюз. Разбира се, има правомощ на Европейския съюз, които могат да бъдат обмислени, но за сега не съм видял никакви правомощ на Европейския съюз, които не биха били необходими на европейско ниво. При все това, основното в дебата за демокрация трябва да бъде – как да се постигне това, което искат гражданите. Какво следва да прави Европейския парламент? И на втория етап това да се превърне в това, в онова, което Европейския парламент смята, че следва да бъде една политическа програма и след това Европейската комисия следва да бъде готова да изслуши, да обсъди това и ако се постигне съгласие, след това това трябва да се превърне в решения на Европейския съвет за стратегически насоки за политиката на Европейския съюз. Така че имаме три нива на едно преобразуване, които не работят достатъчно ефективно сега. Мисля, че Дебатът следва да бъде насочен към тези три нива на преобразуване, както аз казах, от гражданите към парламента, от парламента към комисията и от комисията към съвета, към Европейски съвет. А в случая с економически и паричен съюз, да, наистина, сферата на правомощията за економическата политика е на нивото на държавите членки. Тук няма правомощия дадени на Европейския съюз, но когато говорим за дисциплината, ще спра само на два аспекта. Решението дадено от правителството на държавите членки и Европейския съвет в целия процес, който води до фискалния пакт и до европейския надзорен механизъм, е свързан с един въпрос, който винаги си задавам. Дали това може да бъде решение? След опита, който ще кажа така упростено, показва, че решението за пазване на мира в Европа не беше повече сътрудничество – а беше наднационална структура, институционализация на всички от тези неща, които вие наричат общостен метод. Това е едно решение, което работи. Сега имаме нов проблем. Проблемът е, че системата на сътрудничество в економическата, фискална и социална политика не работи и Отговорът, който ни дават правителствата и е повече сътрудничество. Аз мисля, че това няма да проработи. Въпреки, че с пакетите от 6 и 2 законодателни акта с европейския семестър постигнахме нещо, което би могло да помогне в краткосрочен аспект. Но какво ще се случи, ако държавите членки не спазват фискалния пакт или определени задължения, които проистичат за тях от новото законодателство. Нищо няма да случи отново. Ние възлагаме доверие на държавите членки, вярваме в тях, но опит ни показва, че не можем да им вярваме, затова ни е необходим общност метод. Това е поне моето заключение – това е нещо, което следва да се изпълнява, да се прилага на практика много внимателно. Тоест имам предвид общностния метод, промените в договора. Общностния метод е в някои части от економическата, фискалната и социалната политики, но трябва да има нещо като общностен метод. Ние имаме тези пакети от 6 или от два законодателни мерки и разбира се, има хора, които биха ги критикували, защото има огромен дефицит на демократична подотчетност. Тези решения, които се взимат на нивото на Европейския съвет, реално не могат да бъдат критикувани тъй като те не могат да бъдат легитимно критикувани нито от Европейския парламент, нито от националния парламент. Никой не знае пред кого се отчита съвет и също на кого наистина той се отчита. Когато се взимат големи решения да се спаси еврото, да, добре. Това е легитимност на резултата. Резултатът работи или поне виждаме, че до сега е проработил, но има огромна цена, която плащат за това страни като Португалия и Гърция. И това е цена на демокрацията. Или по-скоро на липсата на демокрация. Економически диалог е една голяма стъпка напред, но това не е достатъчно. Има много по-интензивно сътрудничество между бюджет бюджетната комисия на Европейския парламент и бюджетната комисия на националните парламенти, но е необходимо да има много повече такова сътрудничество, за да се придаде поне видимост на легитимност на този механизъм Европейския семестър, при който изпълнителният орган комисия се намесва в бюджетните процедури на държавите членки. И аз съм германец и аз знам какво смята нашия конституционален съд за тази идея. Когато проекто бюджета първо се дава на изпълнителната власт в Брюксел преди който и да е било парламентарист да го види. И само след одобрение от страна на Европейската комисия депутатите на националния парламент ще запознаят с проекто бюджета. И ще бъдат приканени да следват насоките дадени от комисията. За момента това е добре. Съмнявам се обаче, че това може да бъде решение в средносрочен и дългосрочен план. Позволете ми сега да спра на 3-4 по дръбни, по-конкретни въпроса. Ставеше въпрос за прекият избор, за прекия избор на председател на комисията. Смятам, че да, Наистина това е нещо, което взема значително място във вашия доклад. Аз мисля, че по-добре изобщо да извадите този въпрос от вашия доклад, въпреки че ще има много хора, които биха се изказвали заедно. Това ще отслаби Европейския парламент и това ще създаде загриженост, която вие може би още не виждате толкова ясно на национално ниво. И това е загриженост, за която научих от Германския конституционен съд при неговото решение за Лисабонския договор. Тогава се обсъждаше дали европейските избори, заедно с другите правомощия на Европейския съюз, са нещо, което замества легитимността на националната конституция конституция чрез нова легитимност на европейския народ, който избира Европейски парламент и нататък. Тук вие може да кажете. Това не е чак такъв проблем, но според този конституционен съд това би означавало, че Европейският съюз би станал федерална държава или поне държава, а това е абсолютно невъзможно в съответствие с германската конституция. Така че заместването или изместването на основата за легитимността онези, които предоставят легитимно за политически решения, заместването на германския народ с европейския народ, това просто е нещо, по което Германския конституционен съд се произнесе без никакви съмнения. Обеден съм, че що се отнася до преките избори на председател на Европейската комисия, това ще бъде свързано и с равни избирателни права на всички европейски граждани. Аз не бих следва онези съображения, които са против съображенията на Германския конституционен съд, които противоречат на него, но може би днес моментът не е подходящ да говорим – за преки избори на председател на Европейската комисия. Второ, изборите на председател на комисията. Аз мисля, че няма демос на Европейския съюз. Но това, което ние създадохме вместо това, е нещо, което не е точно подобно, но все пак има европейско гражданство. Европейските граждани и мисля, че тази нова инициатива за партиите да номинират своите водещи кандидати за председател на комисията. Това може да даде на избирателите, на гражданите за пръв път избор, истински избор между хора и политически програми. Ако партиите успеят да подготвят политически програми за всяка една от тези европейски партии. Така че гражданите на Европейския съюз или гражданите на държавите членки в техни хипостази са на граждани на Европейския съюз, ще могат да избират между различни хора и политически програми. И убеден съм, ако тези програми са смислени и ако тези хора се борят за това да спечелят изборите, то това може да създаде интерес сред гражданите. И тогава те ще отидат да гласуват и това ще даде легитимност на Европейския парламент, както и на Европейската комисия и нататък. Мисля си, че това е една важна стъпка и трябва да я подкрепим. Трябва да приканваме партиите да бъдат много сериозни в това и да действат колкото се може по-бързо, защото е много късно те първа да се започва сега с това и е НП следва доста да се разбърза и да посочи основните кандидати, но също така и да започне да се бори за гласове. Това ще пробуди и ще повиши интереса на гражданите. Трето, допадна ми идеята на колегата ми Виторина, бивш комисар, и идеята за клъстери или нещо подобно, за да се преодолее проблема с размера на комисията. Да, наистина, някои комисари. За тях може да се попита какво правят те през цялото време, защо те са комисари. Но като част от група в рамките на комисията, разделени на тези отделни сфери на компетентност, мисля си, че това може да бъде полезно. Очевидно не може да се очаква, че ще има намаление на броя комисари. И аз мисля, че комисарите са нещо като граница или по-скоро възможност за взаимодействие между комисията и държавите членки. Това е нещо, което ни е необходимо. Това е нашия комисар. Този комисар не представлява интерес на Германия в комисията, защото комисарът е независим орган, но поне комисарят може да обясни в Европейската комисия какво се случва в Германия, обратно обясни в Германия какво се случва в Европейски съюз. Аз смятам, че това е изключително важна функция на еврокомисаря за избора на другите членове на комисията. Важно е резултатът от европейските избори във всяка една от държави членки да бъде отчетен. Дори бих казал, че всяка партия във всяка държава членка следва да има листа на кандидати за Европейския парламент. Така че първият в списъка на съответната партия, която получава най-много гласове, следва много сериозно да се разглежда като комисар на съответната държава членка. Не е задължително, не е автоматично, но следва сериозно да се обмисли това, защото този човек носи със себе си много легитимност. Той е получил много силна подкрепа от своите съграждани, от своите избори. И последното е за превода. Бих искал отново да предложа тази идея на вашето внимание. Ако имате Европейска комисия, която заедно с парламента и председателя и ако парламентът и комисията и съветът постигат съгласи за политическата програма за следващи 5 години и съответния комисар или комисия се стреми да изпълни тази програма. След това се сблъсква с мнозинството в Европейския съвет или в съвета с политическа окраска, която е противоположна на политическата окраска на председателя на комисията и в политическата програма то ние сме в една ситуация, която е като, която е известна като коабитасион във Франция, т.е. когато президентът е от различна партия, от мнозинството в парламента. Така че е важно да се осигури институционална последователност и съвместимост. Трябва да имаме е един председател на комисията, който също времено ще е председател на съвета, ще означава, че имаме едно лице, което представлява Европейския съюз, както пред граждани, така и на света извън Европейския съюз. Освен това, този човек с двете функции ще бъде подочетен пред Европейския парламент. Вие ще можете да го привиквате и да му задавате въпроси. Как ще защитите тази нова политика, например? И това ще даде възможност на този председател по ефективно да води преговори за политическата програма за избрания председател на комисията, за да бъде в по-голяма хармония с това, което Европейския съвет определя като стратегически политически насоки за Европейския съюз. Така че обмислете това. Знам, че вие не сте обсъждали това но просто бих искал да ви предложа тези идеи. Благодаря ви. Eh, е, professor, е, io ho dovuto fare il moderatore, quindi non... Трябваше да играе ролята на модератор, обаче не го направих. Можех да ви задавам въпроси, но ако господин Ранжат позволи, имам един въпрос. Заявихте, че няма европейски демос. Това е, е констатация, която е за момента, която може да се промени и доколко институциите на Европейския съюз могат да допринесат за изграждането на такъв демос. I must now say... трябва да си призная, че слушалките ми не работят и италианския ми не е особено добър. Въпросът е какво можем да направим, за да имаме европейски демос. Възможно ли е да се зачене демокрация без демос? Възможно ли е да се превключим на някакъв демократичен режим на действие, просто защото има разговор между народите? Просто защото има политически контрол върху това, което се прави защото има нещо като парламент, който упражнява контрол. Възможно ли е да има всичко това без да имаме държава? До известна степен цитирах Валтер Халштайн – и мисля, че отговарям и на това, което Йозеф Вайлер ми каза преди време. Държавата е модел за политическа организация от Вестфалския мир насам. Но тя се провали. Тя не успя да отговори на предизвикателствата, а именно да запази мира. Кой е най-добрият отговор на този проблем? Дали трябва да се създаде държава на европейско ниво? Дали трябва да преминем към свръхдържави, които да са конкурентоспособни в глобален мащаб? Или пък европейската интеграция ще премине към едно ново понятие, което е малко по-различно. Супра държава, конструкция на много нива, в която правомощията се разпределят според нуждите на регионалното ниво, на държавното ниво и на глобално ниво. Тоест структура, в която някои неща ще се решават от институциите на общо ниво. Стигаме обаче до въпроса дали една такава конструкция няма да е против концепцията за един Европейски съюз, който се стреми към това да има народ, да има правителство, не ни е лесно, защото Европейския съюз е много сложен и е много труден за обяснение. Ако използваме обаче класическите понятия на държавността за Европейския съюз, дали няма да се провалим? И дали това ще е най-добрият начин да откликнем на проблемите на европеизацията или глобализацията, или пък можем да намерим други решения. Според мен, Европейския съюз има възможност да представи едно ново решение. И вероятно би следвало да работим и да завършим тази конструкция. Европейския съюз. Един съюз, който се основава не на разделението на власти между различни институции, а на споделянето на власт между различни отговорни лица. С оглед на една цялостна глобална система, която представлява структура на много нива. Благодаря. Е Благодаря. Имах и още въпроси, но ще се задоволя с казаното до тук и сега давам думата на господин Анжел да заключи. Искам да благодаря на нашите гости, господата Кристенсен, Блокманс, Паркс и на професор Пернис. Вашето заключение беше много интересно. Напълно подкрепям вашата идея за субсидираността като основен елемент тук. Проблема е следния. Всичко ще, ще да бъде много лесно, ако знаехме какво представлява субсидиарността по същество, само че това е едно понятие, което не е съвсем ясно. Може ли да кажем, например, че някои правомощия ще се осъществяват само на европейско ниво? Веднага ще има хора, които ще кажат не по-добре е те да бъдат осъществени на национално ниво. Това в крайна сметка е политическо решение, както казвате. Напълно съм съгласен, когато казвате, че ако изберем пряко председател на комисията, това би отслабило парламента. Това е нещо, което хората може би не осъзнават. Нека да кажем обаче, че ако имаме пряка връзка с председателя на комисията, то означава, че той ще трябва да бъде подотчетен на парламента. Защото иначе ще имаме израелската система, която е напълно объркваща. Имаше и холандско предложение за конституция от преди 15 години предлагаше се да се избира пряко премиера и той е, трябва пък да се очита пред е, парламента. Това предложение ще ще доведе до много лоши резултати. Проблема тук, основният проблем са отношенията с съвета. Ако искате да има силно присъствие на комисията, трябва да има преки избори. Но така стигаме до президентската система с две камери. И съвета ще стане само едната от двете камери. Какво се случва обаче? Европа Европейския съвет и не само той, а различните съвети на министрите на ЕС, като Екофин, например, вътрешни работи и така нататък, тези, тези формации в съвета, те са законодателна камара, но имат и една неотделима политическа функция. Те е, номинират, участват в номинацията на, на е, премиерите. Знаете за, за президентската система. Е, колегиалното президентство. Това не е нищо ново. Имаше го в Уругвай преди много години. Проблема обаче е, че тези конфигурации имат не само представителни функции, те имат и политически функции. Тоест, те не са само е, втора камера, те имат и, и политическа функция. Това е основният проблем и Андрю Дъв го обясни много добре, когато показа, че има два пътя. И от либералите те са ясно очертани. Това, което се опитвам да кажа е следното. За мен не е такъв голям проблем, че ще има две камери с различни мнозинства. В Германия има нещо подобно. Бундесрата имаше различно мнозинство, отколкото Бундестага. Но и по-малко правомощия. А тук при нас е обратното. Сената има повече правомощия, отколкото Камерата на представителите. За да решим този проблем, и вие го осъзнавате, трябва да намерим решението на задачата за отношенията с съвета. И тук вие предлагате да има председател със специални функции. Не знам дали това ще е лесно за, за осъществяване. И още две бележки като заключение. Нещо много важно. Едната от тях е следната. Има бележки, коментари. Внимавайте с конституционалните съдилища. Най-вече съда на Германия. Според мен обаче това предложение е напълно в съответствие с немската конституция. Ако не е, немската конституция трябва да се промени. Това не е толкова трудно, не е толкова проблемно. Простия факт, че сме в Европейския съюз, води до промяна на, на конституцията конституциите, без да има официална промяна на конституциите. Това си е промяна на конституцията, но не е неофициална. За това става въпрос. И на второ място, това е втората бележка, която ще направя. Нещо много важно. В момента ние не водим политика по силата на държавния модел. Това е проблема. Понякога се казва, Европейския съюз се опитва да имитира държавите. Това не е добро решение. И аз съм съгласен с тази теза. Проблема обаче е, че традиционните държави не съществуват сами по себе си. Защото пост-вестфалската държава вече е изчезнала. Ние вярваме, че тя продължава да съществува. Онова, което се случва до известна степен, е, че Европейския съюз вече представлява политически модел, който държавите членки трябва да имитират. Тоест случва се точно обратното. Това е същественото тук и много лесно може да се разбере то. Германската доктрина за държавата е ясна. Народ, суверенитет и територия. Само, че не може да се сведе една политика до конкретна територия. Държавата се промени. И искам да кажа на председателя Касини, че вероятно отиваме към модел, който е по-обвързан с средновековието. Знаете, че тогава не е имало един център. Знаете, че някои казват, държавата е монопол на принудата. Сега обаче няма монопол. Има полиархия, както би казал Хегел за средните векове. И ето защо вероятно би трябвало да тръгнем по обратния път. Държавите, включително Германия и немския Конституционен съд, следва да се вдъхновят от европейския процес, а не обратното. Защото в нашите държави, в нашите страни, властта се променя. Европейския съюз е модерен, а държавите членки са стари. Остарели. Така, приключвам. Време е да се приключи, защото иначе ще продължим да говорим и няма да намерим решение на проблемите. приключихме с, с двете теми по днешното изслушване. Благодаря на всички участници за изключително интересните изказвания. Утре ще се видим в 9.30. Преди това ще има заседание на координаторите. От 9.30 започва другото заседание на нашата комисия. Благодаря ви. приятно вечер.